Please, good morning to you. Добър ден на всички. Добре дошли на днешното изслушване, което се нарича отвъд 20% намаление на парниковите газове и изтичане на въглерода. Знаете, че сме разделили семинара на три експертни дискусии, плюс едно представяне от моя страна, от колегата Матия Сегрот – той е докладчик в сянка по доклада за опциите за преминаване отвъд тези 20%. Бас Ейкхалт, колегата до мен е докладчик по този доклад, същия този доклад. Принципно трябва да има и човек от комисията, Мари Донли, от генерална дирекция енергетика. Тя обаче не присъства в залата в момента. Надявам се, че ще дойде. И че ще има някой от комисията. Искам да ви напомня, че днес 9 месеца преди следващата международна конференция в областта на промените в климата, Европейския съюз подготвя своята позиция за Дърбан. Европейския съвет прие през март 2007 година да намали емисиите с 20%. Много неща се промениха от тогава, да не говорим това, което се случи миналата година в Япония. Всичко това трябва да е като фон на нашите разисквания – Е, не трябва да се изкушаваме и да отиваме в Япония, като сме предвид какво се случва там. Други страни са направили е, сериозни обещания за намаляване на емисиите. Лидерите се споразумяха да намалят своите емисии с над 20%. Е, Виждате, че има сериозно развитие по въпроса. За това може да си зададем въпрос, има ли нужда от допълнителни действия от страна на Европейския съюз. Европейския съвет от март 2007 година заяви, че трябва да надхвърлим 20% в всички области. Доклада който ще е в основата на нашия семинар. Преминаването отвъд тези 20% доклад на Бас Ейкхалт има и становище от страна на Итра от Романа Йордан. Тя не е тук, извинява се. Та, целта на този доклад е да поясни дали са налице необходимите условия, какви ще бъдат а, потенциалните инструменти за да се премине отвъд тези 20%, Комисията създаде една пътна карта за ниско съдържание на въглерод отвъд 2050 година. Има и съобщение от комисар Етингер. И двата документа казват, че енергийната ефективност ще е изключително важна, за да се постигнат настоящите цели. Затова Поканихме комисаря, за да обсъди той последните предложения на комисията в тази сфера. Тъй като Романа Йордан не може да е тук, искам да кажа няколко неща от а, нейното становище, становището на Комисията по промишленост. На първо място, тя приветства дългосрочните цели, а не само целите до 2020 година. На второ място тя казва, че допълнителното намаляване на емисиите отвъд поставените цели трябва да се постигне най-вече чрез съответните стимули, а не чрез допълнителни законодателни мерки. Съответно, следващата многогодишна финансова рамка трябва да определи правилните приоритети, като отдели повече средства за научна дейност и иновации, както и чрез стимули за използване на фондовете за мерки свързани с ефективността. Например, реновиране на сградите и така нататък. Това са моите бележки позовах се на текста от становището на ИТРЕ. Сега, без да се бавим повече, ще дам думата на моя колега Матиас Гроте. Заповяда. Благодаря, госпожо председател. Добро утро и от мен. В днешния дневен ред сме е, включили много важна тема. Как Европейският съюз ще изпълнява политиката си по отношение на климата през следващите няколко години. През 2008 година взехме много сериозно решение по клим, пакета за енергетиката и климата. Решихме да намалим с 20% емисиите на въглероден двуокис. И ако други големи блокове в света са готови да участват в нашите усилия, ще намалим с 30%. Пред в Копенхагена и в Канкун установихме, че на глобално равнище няма кой знае каква реакция на този пакет. Същевременно обаче се разрази економическата и финансова криза, което означава, че економиката, промишлеността доста пострадаха. Тък му започваме да се възстановяваме и да стигаме до едно сравнително по-нормално а, равнище, но все още не сме приключили процеса на възстановяване. В следващата седмица или по-скоро тази седмица а, имаме а, три а, катастрофи в Япония. Не допускам а, верижна реакция а, от подобен тип да се случи в Европа. Много а, бих а, бил разочарован, защото това, което става в Япония, ще има естествено своето отражение върху дискусиите в Европа. Вчера Комисарят говори пред различни комисии. Той много адекватно реагира, трябва да кажа. И когато преценяваме реакцията си през следващите месеци и години, трябва да имаме предвид случващото се сега. Нашето намерение е с нашите гости да очертаем последиците от тъй нареченото изтичане на въглерод от Европейския съюз. Като казвам изтичане на въглерод, имам предвид следното. Европейските предприятия се конкурират с предприятията другаде по света. И ако Европа едностранно затегне стандартите е, за емисиите, е, какво отражение ще има това върху е, нейните собствени предприятия? И какъв сигнал ще излъчим към другите оператори? другите предприятия по света. Изобщо, има ли смисъл а, да се прави такова нещо? А, не е ли желателно или сме някъде по средата между а, двете а, възможности? Застрашена ли е Европа от подриване на своята конкурентоспособност? Ще можем ли е, да е, повишим е, целите си във връзка с използването на енергия от възобновяеми източници? Да кажем 40% да стане целта. Технически това е възможно, но какво ще е отражението на това повишаване върху економиката като цяло? И друг логичен въпрос. Какъв ще е ефектът, ако Европа предприеме едностранни действия? Какви ще бъдат екологичните последици? Ще има ли някакъв ефект въобще? Какъв ще бъде той? Всички тези въпроси трябва да бъдат зададени. В крайна сметка, парламентът ще приеме становище по своя инициатива. Това бе казано вчера в Комисията по опазване на околната среда. един такъв доклад може да бъде прият консенсус, но мисля, че това няма да бъде възприето сериозно от другите две институции. Парламентът се опитва да съчетае економическите, екологичните аспекти и аспектите свързани с конкурентоспособността. Между тези три аспекта има много стабилна а, връзка. А, тук имаше критики отправени а, към парламента. През 2008 година, когато правихме разискванията, това доведе до лишаване от някои правомощия. У някои хора остана така горчив привкус от станалото през 2008. Но все пак ние трябва да защитаваме решенията си пред избирателите си и като а, приемем едно решение да го изпълняваме. Да не изпадаме в положение да казваме, ами не сме виновни ние за това, че решенията не се изпълняват, има други институции, които носят отговорността. Би трябвало да бъдем единни в позицията си и тя да бъде солидна. Много важна тухличка в това съзидание е днешното заседание. Всичко, което ще чуем, ще бъде много важно. Надявам се, че ще бъде много продуктивна днешната сутрин. Благодаря. Думата има Бас. Благодаря. Нека да се представя. Аз се казвам Бас Ейкхолт и съм докладчик в комисията по околна среда. След като проведохме изслушване в нашата комисия по околна среда, заедно с Романа Джордан и сега по силата на това проучване, ще говорим за това, че вече не говорим толкова само за екологични аспекти, говорим и за аспекти свързани с промишлеността. Така че много е важно, благодарение на доклада на Комисията по промишленост, да уточним кои са онези промишлени аспекти, аспекти свързани с технологиите, за да видим как да постигнем целите. По отношение на структурата, ние заедно с Романа Йордан ще вземем решение. Аз в моя доклад казвам, че трябва да се засилят усилията за постигане на целите, комисията в своето съобщение от 2010 година каза, че ако искаме да има е, едно ефективно изпълнение на целите в дългосрочен план, 20% до 2020 година няма да са достатъчни. Аз в моят доклад казвам, че трябва да има едностранно намаляване с 30% на емисиите това се основава на научни аргументи. По отношение на промените в климата, ако искаме да постигнем тази цел от 2 градуса затопляне, то 30% намаляване на емисиите е само първа стъпка по отношение на постигането на тези амбициозни цели. Затова в съобщението си от началото на март комисията също подчертава, че ако искаме да работим и да постигнем целите, които сме си поставили до 2050 година, трябва да надхвърлим тези 20%. Нека да погледнем обаче как какви са аспектите свързани с промишлеността, енергетиката, економиката, не само да гледаме околната среда. Един от основните аргументи, ако погледнем нашата економика, е следния. Ако увеличим поставената цел от 20 на 30%, то вноса на петрол ще бъде намален с 40 милиарда. Съответно, тази цифра е изчислена на база 88 долара барел. Знаем обаче, че цените нарастват и ще нарастват все повече и повече, така че колкото по-нараства цената на петрола, толкова по-добре ще бъде за нас, ако да поставим по-амбициозни цели. Има много важни елементи, е, за да се, е, които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигне тази цел. Е, иновациите ще играят много важна роля. Много се радвам, че тук имаме отделна тема посветена на иновациите, научната дейност, развитието, защото знаем, че трябва да има цена на въглерода, за да се гарантира, че пазарите ще реагират на тези нисковъглеродни технологии. В същото време това намаляване трябва да се основава на една балансирана политика, така че научната дейност ще е много важна. Енергийната ефективност. Ако погледнете пътната карта на комисията, там ясно се казва, че ако искаме да постигнем 20% енергийна ефективност до 2020 година, е, то вече сме надхвърлили тези 20%. Тоест, ако постигнем останалите две цели за обновяемите ресурси за енергийната ефективност, то вече ще сме надхвърлили 20% по отношение на въглерода. Така че ние е, заедно с Бен Бенсен в неговия доклад искаме да има задължителни цели за енергийна ефективност. Ако погледнете обаче плана за енергийна ефективност на комисията, ще видите, че все още няма мерки от задължителен характер и това е един от най-важните въпроси, който трябва да обсъдим и много се радвам, че енергийната ефективност е включена в дневния ред. А именно как да гарантираме, че ще постигнем ползите и потенциала от спестяването на енергийни ресурси и какво да направим, за да укрепим позицията на комисията, защото енергийната ефективност е нещо много важно. Много силно подкрепям Матиас и онова, което той каза той каза, че не трябва да, да водим битки, че не трябва да се борим един с друг, когато имаме 50% за една позиция, 50% за друга позиция. Не забравяйте, че енергийната ефективност обаче е много важна и ако искаме да постигнем тези цели, трябва да променим целите, например, в схемата за търговията с емисии. Е, защото ако гоним само постигане на процента по отношение на енергийната ефективност ще засилим само конкуренцията между компаниите и няма да доведем до тези намаления по отношение на измененията в климата и, и емисиите, които целим да постигнем. Затова ние смятаме, че в парламента можем да поискаме от комисията да придаде един нов, по-засилен -по аспект на, на тези цели по отношение на енергийната ефективност. Не трябва естествено да забравяме и дебата за, за финансовата перспектива, който се провежда в Брюксел. Тази връзка трябва да има. По отношение на схемата за търговия с емисии, трябва да се постигне повече във връзка с енергийната ефективност. Освен това, много е важно да се гарантира, че новите технологии е, ще бъдат установени чрез е, ценови стимули и по този начин ще се намали изтичането на въглерод. Е, радвам се, че днес има много експерти. Те ще ни дадат е, ценен повод за размисъл за доклада и ние заедно с Романа Йордан и с е, Матиас ще включим в доклада тези елементи. Надявам се, че ще изпратим ясен сигнал за работата за бъдещето, защото става въпрос за нови цели по отношение на измененията в климата и нещо от типа на нова индустриална индустриална революция. Нови цели ще има за намаляване на въздействието на индустрията. Благодаря. Thank you. Thank you very much for this uh, very благодаря за тези, е, кратки е, и ясни разяснения е, за доклада. Да, ние Очакваме а, да изчерпим подробно проблематиката в различните а, панели. А, всичко, което вие споменахте, ето представителя на комисията, госпожа Дорин. Давам ви думата. Благодаря. Благодаря за поканата да участвам в дискусията днес сутринта. Позволете ми да отнема малко време е, за да ви дам информация за плана за енергийна ефективност, прият от комисията миналата седмица. Той е, бе прият е, едновременно с документа за нисковъглеродната економика към 2050 година. Двата документа са неразривно свързани постигането на целите за енергийна ефективност към 2050 година е ключова предпоставка за ниско въглеродната економика в този срок и се надявам, че ще можем от тук до 2020 в тази връзка да постигнем и целта си за намаляване на емисиите на въглероден с 20%. Ако постигнем целите за енергийна ефективност, както казвам, всъщност в резултат на това ще се постигне намаляване на емисиите на въглероден диоксид. тук тук говорим за енергия от различни видове, различни са проблемите. Съгласна съм с казаното вече че най-безопасната, най-сигурната и най-ефтината енергия е онази, която не използваме. Това е фундаментално в нашата философия за енергийната ефективност това ще има голямо значение за постигане на а, нашите цели по отношение на климата, а и по отношение на економиката. Индустрията, която е ефективна, която е конкурентоспособна, а, ще бъде това. А потребителите, а, когато а, се печели от енергийна ефективност, те усещат това по джоба си. Планът за енергийна ефективност, прият миналата седмица, задава ориентири за енергийната ефективност към 2020 година, но не смятайте, че се ограничаваме с този период. Много инициативи в този план всъщност ще очертаят пътеката към 2050 година. Естествено, това е поетапен план, ние внимателно ще го изпълняваме. Е, ще е, се опрем на постигнатото е, плана за енергийна ефективност от 2006 година, също и на други мерки, директивата за услугите и други актове, прияти миналата година. Но тук се опитваме да стигнем и малко по-далеч. Има няколко въпроса, на които искам да спра вниманието ви в плана. Веднага, може би, трябва да кажа, че за 20% в плана не се предвижда юридическо задължение задължение за държавите членки. Но всъщност ние е, в диалога си с държавите членки възприемаме двуфазен подход. Вие сигурно знаете, че е, европейският семестър в рамките на процеса Европа 2020 е, позволява на държавите членки да Представя до април, т.е. до следващия месец, националните програми за реформи и те могат да обособят свои национални цели в отговор на петте цели в Европа 2020. И разбира се, тук имате и възобновяеми енергийни източници, намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Това са вече задължителни неща. Специално в енергийната ефективност имаме цел 20%. Много се разисква за това, що е тази цел, какво означава тя. Ние говорим за първична енергия. Това сме пояснили в плана. Намаляване на 360 е, милиона тона петрол намаление от сега до 2050 година. Към момента работим е, по индикативни цели, зададени от държавите членки и комисията е, е заявила, че през 2013 година ще анализираме постигнатия напредък и ако е необходимо, ще въведем задължителни цели за държавите членки. Но за да балансираме липсата на задължителни цели в момента, е, трябваше да изберем задължителни актове или задължителни цели, ние е, всъщност е, сме обявили поредица от юридически задължителни актове. В момента целите не са задължителни, но имаме юридически задължителни актове. Ние ще предложим нормативните проекти за тях в следващите месеци. Това са актове, които ще въведат цели за публичния сектор. Виждаме, че публичните сгради трябва вече двойно повече да се санират, да се стигне 3% прак тук трябва да установим основните елементи на нормите за обществените поръчки и техния ефект, като се има предвид, че публичният сектор е, съответства на голям дял от економиката във всички държави членки. Тоест, при обществените поръчки за стоки и за услуги и за работи, <laughs> е, за строителни работи трябва да се наблегне върху енергийната ефективност. втората група задължителни актове ще бъде свързана с спестяването в, в комуналните услуги. Защо визираме това? Защото видяхме от опита в пет държави членки, че това са функциониращи механизми. Там пазарът е регулиран и резултати се постигат. Но второ, което може би е по-важно, енергийната ефективност засяга всички. Всички могат да допринесат към нея, особено потребителите и хората, които е, обитават къщите, апартаментите, населяват офисите. Е, огромен брой хора е, означава предизвикателство. И тук се намесва ролята на а, доставчиците, защото те имат разпределителна мрежа, те а, имат контакт с всички тези потребители. Така че А, тук говорим за важен мост и механизъм а, за свързване а, с нашата много а, разнообразна група от потребители. А, както казах, пазарът в случай е регулиран, т.е. той се подава на а, изпълнение на нормативни изисквания. Сега, за емисиите. Ключова сфера. Имаме директива за емисиите, разбира се, неразделна част от нея е изискването а, за а, внедряване на най-новите технологии. Хубава е директивата, нова е, но е голяма съпротивата срещу нея. Прилагането на най-добрите налични техники има основно значение не само по отношение на новосъздаваните мощности, но и при ремонта на съществуващи мощности това е сфера, в която се натъкваме на трудности, длъжна съм да го кажа. И мисля, че една от политиките, е, които може би не са добре насочени, е, е че е, в много случаи може да се извърши освобождаване от задължението за прилагане на тези най-добри налични методи за тези предприятия, които участват в системата за търговия с емисии. Това не е двойно регулиране, това, което правим, въпреки, че така изглежда на пръв поглед, но предприятията именно за това се съпротивляват. Значи, не е смислено да освобождавате от изискванията за енергийна ефективност всички предприятия, които а, участват в системата за търговия с емисиите. Сега, неразривно свързана тук е темата за отоплението. Отоплението има 40% дял от енергията, която потребяваме в Европа. Всъщност това е най-големия дял потребявана енергия в Европа и следователно възлова област за нашето внимание. Подхождаме по няколко начина. Най-важният механизъм, който можем да използваме е да гарантираме безопасността, енергийната ефективност на, така да се каже, външната обвивка на сградите. За новите сгради е много лесно да въведете такова изискване, защото това може би струва малко повече, когато строите сградите да ги санирате по-добре, но все пак не струва толкова много. Обаче, погледнете тук прозорците на сградите от среща. Може би прозорците прозорците са поставени преди 80-90 години. Съществуващия сграден фонд е проблема. Е, тук трябва е, да постигнем енергийна ефективност и това за тези стари сгради е скъпо. Вярно е, че е много скъпо, но е задължително да го направим. И тук, съответно, е, трябва да помислим за мобилизиране на финансови ресурси. Мащабите на финансирането са такива, че просто излизаме извън финансовите перспективи те не могат да окажат такава подкрепа, от която се нуждаем. Но финансовата ни перспектива може да осигури известно подпомагане, можем да финансираме някои образцови инициативи чрез Кохезионния фонд, чрез структурните фондове и тези средства могат приоритетно да бъдат насочени към енергийната ефективност за подпомагане на преоборудването, санирането на сгради по децентрализиран начин. Надяваме се, че това е както е ставало до сега, ще продължи и в бъдеще. Връщам се на публичния сектор. Друг въпрос е какво струва обновяването на сградите и как да бъде платено то, Особено сега, когато общественият бюджет е под много силен натиск. Ние бихме искали да постигнем видимост, правомерност или легитимност и а, да а, окажем подкрепа а, на а, строителни работи, при които целта е да се постигне енергийна ефективност, да има спестяване на енергия в 10-15 годишен план. Знаем, че в много държави членки има доста практически препятствия за постигане на тези цели. Първо, процедурата по обществените поръчки не допуска сключване на договори за 10-15 години. Второ, националните счетоводни правила а, изискват съкръщаване на бюджета, ако а, вие сте вложили в една дейност 100 евро за една година, постигнали сте ефективност, следващата година тази дейност ви струва 80 евро и ето бюджета ви изведнъж се оказва орязан на 80 евро. Значи, трябва да проведем разяснителна работа и да настояваме на тези възможности за обновяване на фонда, защото така капиталовите пазари ще могат да финансират инвестициите, от които се нуждаем. И най-сетне искам да благодаря благодаря на парламента и на съвета, ние използваме последния дял от парите по плана за възстановяване за специален фонд за енергийна ефективност. Ще имаме специални разговори с Европейската инвестиционна банка, която ще подкрепи фонда. Тя дава кредитни средства за него. Дискутираме с още две банки за те да се присъединят към фонда. Надявам се, че ще постигнем този лостов ефект, който разискваме изисквахме с вас, когато договаряхме пакета. Надявам се, че някъде между 5 и 600 милиона ще можем да заделим специално за енергийна ефективност с цел специално да подпомогнем местните органи, които също работят за енергийната ефективност. Има много повече проблеми отразени в плана, но исках най-общо да се спра на централните сред тях. Значи от една страна постигаме целите свързани с климата, от друга страна целите свързани а, а, с економиката, пресечната точка, енергийната ефективност. Благодаря за вашата вдъхновяваща презентация. Много различни подходи очертахте, начини да се вземем с тези проблеми. Говорите за промените в климата, говорите за економиката. Това трябва да се е, направи естествено по един разумен начин, е, не само когато става въпрос за економиката, но и по отношение на индустрията. Искам да ви напомня, че днес говорим за едно досие, което до известна степен е свързано с настоящото, а именно е, енергийната структура и приоритетите. Не говоря само за инфраструктурата за транспортиране на различните видове енергия, но и е, мрежите за дистрибуция, интелигентните мрежи. Когато говорим за интелигентните мрежи, те трябва да бъдат взети предвид, защото когато става въпрос за енергийна ефективност, те са много важни. Имаме е, проблем с е, сградите, с пакетите за ефективност, но Знаете, че дистрибуционните мрежи играят важна роля. Имаме проблем с технологиите, свързани с електрическите автомобили. Имаме потребителите. По какъв начин те трябва ефективно да потребяват енергията. Всичко това е свързано с интелигентните мрежи. Информационните и комуникационните технологии играят роля тук по отношение на дистрибуцията. Всичко това е свързано с много инвестиции. Имаме нужда от регулаторна рамка за тези перспективи за бъдеще. Всеки път, когато говорим за енергийна ефективност и за голямата цел, тези елементи трябва да се отчитат. Това е просто един коментар с оглед на това, което чух. Сега ще дам думата на колегите, които искат да се изкажат. Един човек се е записал, колегата Лена Ек, Бен Бенсен, Бас, освен това. Uh, <clears throat> Лена Ек има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Донали. Между другото, благодаря на колегите. Сега обаче ще говоря за комисията. Много се радвам да отбележа, че комисията най-накрая разглежда пакета за възстановяване в светлината, в която ние го разглеждаме. Защото мисля, че извадихме голям късмет в тази е, битка за средствата за енергийна ефективност и е, малките проекти, свързани с гражданите, защото е, комисията в началото се противопоставяше. Сега се вижда, че средствата могат да се използват много ефективно в този контекст и по отношение на фонда, който се предвижда. През последните месеци дойдоха нови средства. Всичко, което сега се приема като решение, трябва да бъде финансирано. Нищо не трябва да се пренебрегва. Мисля си, че по тази тема трябва да отворим бутилка шампанско. По отношение на енергийната ефективност, поведоха една среща с Евроелектрик. Те проявяват сериозна загриженост относно подхода ви за, за е, тази тема. Е, смятат, че той фрагментизира пазара. Те говорят не само за тези 30%, говорят за една предвидимост, една крива на предвидимостта относно това, което ще се прави. Как е, избирате вашия работен метод? Как ще гарантирате, че пазара няма да бъде фрагментиран с определяне на много-много различни стандарти в държавите членки? Това е свързано с постигането на истинския енергиен пазар, единен пазар, който се опитваме да постигнем. Не става въпрос само за, за определене на цели. Сега има една разбивка по различни е, сектори и, и даже по различни отрасли в е, всяка една е, страна. Това, според мен, е съмнително дали допринася за конкурентоспособността. Втория ми въпрос е свързан с комбинирането на отоплението и енергетиката. В някои страни има сериозни успехи, дори има прилагане на трето поколение технологии, комбинации от отопление, охлаждане и енергетика. Освен това, отделните електромери взехме решение за това, че те трябва да бъдат инсталирани, обаче липсва ценовия компонент. Говоря за интелигентните мрежи, тъй като това е част от интелигентните мрежи. Според решението, потребителя ще има възможност да избира между сива и зелена енергетика, електричество, ще може да вижда колко потребява. В някои страни, например, компанията Енел, използва системата на светофара. Червена линия, много скъпо, след това по-малко скъпо, жълто и зелено, ефтино. Е, съответно, е, виждате, че ще има промени в кривите на търсенето. Е, много е важно търсенето и кривата на търсенето да съответства на целите на енергийната ефективност. Това ще е от полза и за потребителите. Благодаря. Оратора говори без микрофон. Господин Бенсен има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на експертите за това, че са дошли. Благодаря за тези цели, свързани с 20% и надхвърлянето на тези 20% до 2020 година. Е, въпросът ми е свързан с средствата. 500 милиона с голяма сума. Въпросът е как да използваме тези пари по най-добър начин. Как планира комисията да използват тези средства? Може ли да дадете обяснение? Имате ли въобще идеи как да се използват тези средства? БАС има думата. Благодаря. Благодаря на Мери за представянето на енергийната ефективност и важността. Имам един въпрос, свързан с процеса. Всички проучвания показват, че Европа въобще не е поела по пътя за постигане на целите относно енергийната ефективност. Ако погледнете настоящото законодателство, ще видите, че може да постигнем 9% до 2020 вместо тези 20%. Прочетох вашия план за енергийна ефективност, който вече се нарича само план, а не план за действие, интересна промяна. Не ми е съвсем ясно какво точно ще промените в следващия период, в следващите години, не говоря само за обществените поръчки и обществените сгради, защото това е нещо много добро, но не забравяйте, че повечето от сградите не са публични, така че добре е, че ще се вземете с обществените сгради, но има и други сгради. Какво ще предложите за бъдещия период, за да гарантирате, че тази цел от 20% ще е по- постижима вместо тези 9%, за които говоря аз. Защото ако изчакаме до 2013 година и чак тогава се направи анализа за това дали вървим по начетания път или не, след 2013 година може да стигне до там, че ще има заключения за по-агресивни политики, но те няма да могат да бъдат лансирани, защото през 2014 година ще има нови избори, нов парламент, нова комисия. Съответно, преди да се направи ново законодателство, ще говорим за 2015-2016, а пък тези 20% до 2020 година ще си останат. Така че за такива важни аспекти, свързани с изменята в климата, мисля, че не трябва да чакаме до 2013 година. Така че кажете какво правите сега и има ли други предвидени опции, за да не се отлагат допълнителните политики за 2016 година, например, защото знаем, че 20% до 2020 е само теоретична цел е, и тя е различна от това, което наистина искаме да постигнем. Благодаря. Госпожа Херцог, е, благодаря на комисията за това, че организира е, тази интересна дискусия. Имам няколко въпроса. Няколко въпроса. Като начало, госпожо Донели, казахте, че е, енергията, която не използваме, е най-ефтината. Сега не съм сигурна, че съм съгласна а, с този а, факт. А, поне 10 години инвестиции предварително ви трябват, за да сложите на място оборудването, а, което ви позволява да не ползвате а, енергия инсталацията не се изплаща за 10 години. За това е толкова трудно да започнете да спестявате енергия. Естествено, съгласна съм, че като стигнете до този етап да не използвате енергия, това е най-ефтиното. Сега, какво ще ни е кажете за професионалното образование, е свързано с нисковъглеродната економика. И, и уменията в тази сфера са изключително важни. Всяко предприятие, малко и средно, трябва да има счетоводител, за да си управлява паричните потоци. Но и ще има ли всяко малко или средно предприятие експерт, който да казва кой е най-добрият начин да се спестява енергия. Не. И доколкото няма такъв експерт, предприятията не са наясно какво трябва да се прави. Мисля, че тук двигател трябва да бъде образованието в цяла Европа. Последният ми въпрос Тоест, следващият ми въпрос е свързан с това, че има много голямо разнообразие е, в Европейския съюз. Вчера вече казах, че в някои страни, ако е, не споменете енергийните, е, енергийната ефективност, вие губите изборите. В други страни обаче печелите изборите, ако кажете енергийна ефективност. За това трябва да се постигне напредък в тези по-изостанали държави членки, сред които, за съжаление, е и моята. Не можем днес да обсъждаме този въпрос, но вероятно поради ставащото в Северна Африка и в Япония нашите прогнози за енергетиката за бъдещите десетилетия са се променили. Какво мислите? за организацията АСЕР. Какво може да направи тя с професионалната си компетентност, за да ни подпомогне в процесите на постигане на енергийна ефективност? Uh, uh, we been having quite a lot of discussions about... Госпожа Коларска-Бобинска. Много се говори за енергийната ефективност, за политиката свързана с климата. Интересното в нашето заседание, в нашето изслушване тук е, че се опитваме да съчетаем политиката свързана с климата и енергетиката от една страна и с промишлената политика от друга страна подобно на други изказали се преди мен и аз се надявам, че ще чуя повече за отражението на политиката върху предприятията, тъй като всички а, се сблъскваме с тези промишлени предприятия, с лобисти, които казват, че политиката, която разработваме, е катастрофална за тях. Искам да зная. А, сигурна съм, че имаме конкретни данни, някакви научни резултати, които ни казват а, доколко тези предприятия, ако мога така да се изразя, ще пострадат. Дали пищят, защото просто трябва да се реорганизират, или наистина Нашата политика се превръща в важен економически фактор, който затруднява функционирането им в Европа. Вчера Лена каза, че Европа не е място, привлекателно за инвестициите. Има други е, континенти, където също се правят инвестиции, може би в по-голям мащаб. Това резултат ли е на нашата политика по отношение на енергетиката и климата? Или има и други е, причини? Примерно тук цените са много по-високи, отколкото в Китай. Искам да знае доколко нашата политика се отразява върху привлекателността ни за инвестиции. Зная, че може би трябва да се направи едно проучване сред ръководителите в промишления сектор, за да кажат при какви обстоятелства те е, биха е, излезли от Европа. Има дружества с много чуждестранен капитал. И може би е, за тях е, положението не е чак толкова трудно, но за онези, които сега набират капитал, които сега се опитват да пробият е, на пазара, така недостигът на средства и нашата политика са доста голям проблем. Много благодаря. Много приветствам, приветствам всъщност вашата идея за едно такова изслушване и за това да се опитаме да очертаем мнението, което има всеки един от нас и гледището на различните парламентарни комисии. Наистина идваме от различни политически пространства, но имаме и обща цел – умно използване на енергията за по-бързо економическо развитие. Аз разбира се не определям нещата като черни или бели. Не винаги повече енергия ще означава повече пазар и обратното. Смятам, че трябва да осъзнаем факта, че при една нова економическа политика енерги... енергетиката е приоритет. В моята страна се използва много ветрената енергия. В Германия. Разбира сме, има има държави, където се генерира повече енергия в ветровите паркове, но ние все пак успяваме дори да изнесем такъв вид енергия за Китай. Това всъщност означава създаване на нови работни места, както може да се досетите. И въпреки тази оптимистична картина, аз понякога се замислям и изпадам дори в депресия, когато си помисля какво ще се случи в близкото бъдеще. Разбира се, знам, че животът е съставен от успехи и неуспехи, но понякога фондовете, които се финансират с данъци, не се използват по предназначение или поне не по това предназначение, което би било стратегически с оглед, стратегическо с оглед на бъдещето. Защо продължаваме да използваме невъзобновими енергии, да изчерпваме твърдите горива? Нека да погледнем как стоят нещата в Брюксел. Много ми харесва Брюксел, старата му част, но представете си колко струва подновяването, санирането, модернизирането на една такава стара сграда. Това собственика ли го прави или квартирантите? Ето тук също трябва да урегулираме нещата. Хубаво е човек да има съзнание, но не се напредва само с съзнание. Мисля, че един латвийски колега, социал-демократа, ще се изкаже е, след малко и ще ни даде някои данни, особено интересни, когато става дума за стоманопроизводството. Колко струва, колко ако въглероден диоксид е нужен за производството на един тон стомана, например. И не само въглероден диоксид, а и обществено съзнание струва производството на тази е, стомана. Откъде идва енергията, за какво се използва след това тази стомана. Повече прозрачност, повече просвета имам предвид. През последните седмици и месеци виждам как се говори непрекъснато за енерги... енергоспестяване. И по този въпрос всички сме съгласни. Въпросът не е спорен. Но, винаги има едно но. Законите, законите ги пишат в Брюксел технократите. Така че не могат да прилагат един аршин към държави като Германия, където няма слънцегреене в ам, такава продължителност, каквато го има в други държави. Ето за това направихме едно съвместно, съвместно предложение, което в крайна сметка не бе прието, точно защото бяхме ние неговите автори, технократи от Брюксел. Благодаря. L'Union européenne се Благодаря, госпожо председател, казва господин Гьобелс. Аз съм много доволен от тази стратегия 2020, амбициозна е и увлича масите. Видяхме резултати още още в Копенхаген, където незнайно защо се провалихме. След това Бразилия, Индия, Штатите, Китай, взеха да свирят първа цигулка и Саркози и Ангела Меркел останаха да свирят втора цигулка. Няма да ви кажа никакво откровение, ако ви кажа, че целите, целите предполагат че климатичната, климатът на Земята е нещо като климатик, който може с термостат да се регулира няколко градуса повече, няколко градуса по-малко. Глобалните емисии на 27-те държави членки са около 11% от общите световни е, въглеродни емисии. 18 са държавите, които изхвърлят 80 20% от световният въглероден диоксид. И сред тези 18 държави, тук в Европа, фигурира Германия. Как ще се справим с останалите? Ние тук може да се възпитаме и да се самовъзпитаме, но какво ще направим с другите? Непрекъснато пледираме за една международна правно обвързваща система. Защо го правим, след като знаем, че никога няма да стигнем до такова едно нещо? Ако Китай не тръгне на сделка или на компромис и Америка няма да тръгне. Ако Америка не тръгне, Бразилия също няма да се помръдне. И това е очевидно. То тук добре. Сега обаче това не значи, че другите държави не правят а, усилия. Например, Китай сега си прекрои петилетните планове. Това е усилие от негова страна. Голямо всъщност усилие за ограничаване на въглеродните си емисии и за по-ективна економика. Така че, нека да им го признаем. Други държави и те Китай даже от миналата година се превърна в главният износител на ветрена енергия и на оптична електроенергия, на фотоволтаична. Какво може да бъде какъв може да бъде резултатът от това? Резултатът може да бъде такъв, че другите в крайна сметка да работят с много по-краткосрочни и осезаеми предвиждания, а пък ние тук говорим за планове през 2050 година. През 2050 година няма да бъде никой тук от нас повече сред власт имеющите и сред тези, които взимат решенията, така че амбициите и приоритети ще бъдат различни. Непрекъснато говорим за Япон, за Япония днес не я споменахме специално, но всички знаем, подсъзнателно усещаме, че това ще ни се отрази. Ще се отрази на европейската енергетика. Емисиите въглероден диоксид няма как да не пострадат и ще трябва да търсим някакъв компенсаторен механизъм. Какъв може да бъде? Той може да бъде инвестиция в възобновими енергии. Но Слънцето, Слънцето, например, за него непрекъснато говорим и го възхваляваме, но той надежден източник ли е? в Германия или в страна като моята, Люксембург, имаме 800 дена на които се радваме на слънцето през годината. В Испания тези дни са 2000, в Северна Африка тези дни са 2000, тези дни са 2500, извинете часа. Тоест, няма една единствена печеливша рецепта. Санирането на сгради, например – Санирането на сгради е скъпо струващо, трябват много неща, за да подейства то. Сградата трябва да се окичи с много устройства, за да може в крайна сметка нейното ефект... енергийно присъствие да бъде ефективно. Благодаря. Колеги, имаме три е, отделни поддискусии това беше всъщност уводната част. Сега ще дам думата на представителя на комисията госпожа Донали. След това ще приключим и ще преминем към първата експертна поддискусия. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за въпросите. Надявам се, че няма да пропусна нито един въпрос. Ще се опитам да групирам въпросите. Имаше редица въпроси, свързани с пакета за възстановяване и какво се е случило с фонда там. В момента финализираме е, един е, голям е, пакет документи с Европейската инвестиционна банка в Люксембург и някои други органи, за да се финализира работата по този инвестиционен фонд, да се надяваме, че работа ще приключи в следващите няколко седмици. Има насоки свързани с инвестициите. Целта е да има стабилен фокус, залагане на енергийната ефективност, промени в конструкцията на сградите, отчитане на градските райони. Всичко това ще има нужда от сериозни инвестиции и този фонд ще окаже сериозна подкрепа. Мога да ви дам повече подробности за онези, които искат информация, защото става въпрос за нещо, което е изключително актуално. Нека да поговорим малко за промишлеността. Промишлеността в Европа, ако погледнете анализа, който сме направили, ще видите, че е била изключително ефективна и ефикасна по отношение на енергийната ефективност през последните няколко години. От трите сектора, които разглеждаме, промишлеността е успял да постигне най-големи спестявания и това не е очудващо, защото е рационално и нормално да се очаква, че и индустрията ще постигне такива спестявания. Ще разделя промишлеността на три групи. Има промишленост е, в сектора, който се покрива от схемата за търговия с емисии. Има промишленост, е, например, е, една голяма компания, която обаче не консумира огромно количество енергия. Значи енергията е свързана с разходи, но не е основното перо и накрая имаме малките и средните предприятия. За тези, които са част от схемата за търговия с емисии, вече съм казал, че схемата за търговия с емисии не е най-удачният инструмент за намаляване на емисиите. Трябва да помислим тук за нещо друго. За големите компании, за които енергетиката не е основното перо, разходи, се предвиждат енергийни одити. Е, вероятно ще отидем и стъпка напред. Ще кажем на хората какво точно означава тази енергия и колко струва тя. По отношение на малките и средните предприятия, тези мерки могат да се разглеждат вероятно като бреме, но ще има информация за тях на две части. На първо място работим с индустриалните сдружения, за да определим жалони, например, по отношение на пекарите, искаме да има един вебсайт, в който да се казва, като се използват тези колко си пещи, колко енергия се консумира, какви са стандартите и съответно съответния пекар колко харчи. Така че ще има информация, която ще е релевантна спрямо съответния бизнес. Втората област, и тук правя връзка с интелигентните електромери. Те са много важни не само за потребителите, но и за малките и средните предприятия. Вероятно това е най-ефективният инструмент, с който може да разполага едно малко или средно предприятие. По този начин информация да се получава лесно, тълкува се е, по лесен начин. Хората, които управляват е, тези е, МСП не са глупави, те ще знаят какво означава това за тях. Значи интелигентните електромери са важни, само че обаче е, трябва да гарантираме тяхната функционалност. Не е достатъчно да се каже само, че ще има червена, жълта, зелена линия. Не. Е, Електромера трябва да може да казва на потребителя какво точно трябва да направи, за да намали своята консумация на енергия. Така че трябва да се определи ясно какво означава интелигентен електромер. Същите задължения по отношение на е, електромерите от интелигентен тип могат да засягат и е, комуналните услуги. Така че няма значение дали става въпрос за индивид, за МСП или за някакви е, комунални услуги. Какво правим сега? Ще има ли законодателно предложение. Да, колегите в момента изготвят текста. Е, тук някъде съвсем наблизо той ще се появи в следващите няколко месеца или седмици. Ако правим е, определен оптимизъм, ще видим, че е, това вероятно ще бъде едно добро законодателство и ще бъде прието на първо четене, за да се преработят целите спрямо 2013 година. Ние искаме сега да започнем законодателна дейност, защото справо казвате, че не може да чакаме на 2013 или след това. По отношение на международните споразумения, подкрепям това, което казахте за Китай. Всъщност китайците проведоха среща с нас съм наскоро. Те обясниха какво се крие в техния 5 годишен план. По отношение на енергийната ефективност, много интересно да отбележим, че мотивацията за нея в рамките на индустрията в Китай е изцяло економическа. Китайците разсъждават много просто. Те знаят, че днес са конкурентоспособни по отношение на заплатите, знаят, че с течение на времето това предимство ще изчезне и те търсят ново предимство. И тъй като сега могат да се предвидят инвестиции относно генерирането на енергия и други елементи, китайците Просто инвестират страшно много. Така че те виждат, че има конкурентоспособен елемент тук и съответно действат. Така че може да се получим от тях. Не трябва да разделяме двете цели. И економическите цели не трябва да се разделят от а, постигането на енергийната ефективност. Надявам се, че съм отговорила на всички въпроси. Благодаря, госпожо. Продължаваме с първата експертна дискусия. Ще е, сменим сега председателя Матия, ще дойде на председателското място. Много ви благодаря. Председател няма микрофон. Благодаря. Моля ораторите от първия панел, панелистите да седнат на първия ред, ако обичат. Казахме, че и в професионалната сфера, в професионалното обучение трябва да се борим за климатично изменение, така че специално използвам този повод, за да поздравя с много добре дошли нашите гости, които са младежи, учащи се в университети и днес ще разширят познанията си по този въпрос. Благодаря. И така, започваме с доктор Матиас Динхарт, който който е от Райн Енерги и ще ни изнесе беседа за енергийната ефективност и потенциала на така наречените зелени работни места. Заповядайте. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Добро утро. Енергия, das ist ein mittelgroßer Energieversorger in Добър ден. Казвам се Матиас Дейнхарт, идвам от Райн Енерги. Това е средно предприятие. Не е малко, не е голямо, а средно. Няма да ви давам допълнителна информация за нашата фирма, защото от миналия петък всъщност доста се реформираме с оглед на промените, които се очаква да настъпят на немския пазар, така че няма да ви занимавам с нашата вътрешна кухня, но така или иначе ще ви дам някои подробности за нас. Ние доставяме енергия от традиционни източници, газ, например, в по-голяма степен и от възобновими източници енергийни източници, като слънчева енергия, ветрена енергия, фотоволтайни и ветрени. Това са около 2% от, това, от нашия енергиен микс. Виждате, значи, че сме на, доста след ЕОН, например. За генерирането на електричество – използваме така наречената когенерация или съвместно генериране на топлина и електроенергия. Сега, по въпроса за ограниченията на нашите въглеродни емисии и създаването на зелени трудови места. Разбира се, тук нещата не са черни или бели, няма грешници и праведници има мерки, които могат да се внедрят, за да работим по-ефективно. Това разбира се си има цена. Цена висока или цена по-ниска. <laughs> Разбира се, не можем да си затваряме очите върху това ускъпяване, тъй като все още има мерки, които не са предприяти не поради незнание, а поради невъзможност. Все още пазара не е достатъчно узрял. И точно с това се занимаваме в момента, с търсене на най-удачните мерки. По-моему, най-удачно би било всъщност да, да предприемем едни пазароцелесъобразни мерки и такива да бъдат мерките, които се взимат и за регулиране на самия пазар. В Германия, например, няма да бъде лесно нещата да се радикализират изведнъж. Ще продължаваме да използваме изкопаеми източници на енергия. И сега искам да спомена два пункта, а именно това, че нещата няма да се разрешат чудодейно, ще продължават да има време в денонощието, когато ще се потребява повече енергия или пък по-малко време, през което хората са вкъщи, гледат е, новините по телевизията и малко по-късно решават да измият чиниите в миялната или да пуснат пералнята. Така или иначе обаче и трите дейности ще продължават да се извършват. Затова не бива да очакваме някаква чудодейна промяна след внедряването на така наречените интелигентни електромери. Първото, което разбира се можем да направим е да обясним, да информираме на хората, че има такава възможност. Разбира се, тази просветна кампания по енергийно ограмотяване няма да е лесна. Това е много информация, която не се освоява наведнъж. И разбира се, хората най-напред отново ще се разирят, когато забележат, че въпреки всичко цената на електричеството нараства. Ограничението на въглеродните емисии безспорно е нужно, но трябва да степенуваме това в кой сектор най-напред да настъпим по-здраво, дали в битовия сектор, дали някъде другаде. В битовия сектор със сигурност няма да бъде популярна мярка. Има, разбира се, други сектори, където така наречения въглероден сертификат е, трябва да бъде въведен по-спешно. Имам предвид транспорта, имам предвид е, циментовото производство, например. Това означава, че крайният потребител – крайният потребител на нашите услуги ще получи писмо от нас, в което ще му обявим увеличаване, покачване на сметката за тока и това със сигурност няма да бъде популярна мярка и ще има последици. Ако решим да предприемем тези мерки, със сигурност след решението ще последва и изпълнение. Това обаче в никакъв случай не трябва да отблъсне хората от а, системата. И това е смисъл всъщност на въвеждането на тези енергийни сертификати, предвидени за след 2013 година производителите, например, на отопление, на интелигентно отопление, ще имат на разположение по-малък брой, по-малка пропорция от тези сертификати за енергийна ефективност. Това няма да им се хареса, защото ще ги лиши от съответни данъчни облегчения. И не само потребителите, а и доставчиците ще се прегрупират и ще, се, и ще настъпи отлив в тези сектори, в които е по-трудно да се, и да се постигне такова ефективно енергийно сертифициране. Ако целим масово намаляване на въглеродните емисии, смятам, че трябва да започнем първо от големите промишлени съоръжения. И това са в общи линии моите философски разсъждения, които исках да споделя с вас. Благодаря ви. Благодаря. Аз съм тук за да се грижа за спазването на времевите ограничения. Благодаря ви, че бяхте кратък. Давам думата на господин Реми Грюе, който е представител от Европейската асоциация за, ветрова, е, за ветрена енергия и той ще ни представи мерките, които са необходими в тази област, за да стигнем до изпълнение на целите. Благодаря. E e, Благодаря. Ние представляваме целия енергиен сектор. производителите на турбини, но също доставчици на комунални услуги, търговци, въобще целия сектор на ветрената енергия. In 2010, this slide shows you... Ето, през 2010 година. Виждате на тази графика къде, какво сме направили през миналите 10 години и какво очакваме да направим през следващите 10 години. 84 гигавата енергия имаме в Европа 5,3% от енергийните нужди. Задоволяваме, очакваме това да се повиши до 350 гигавата, което ще бъде 16%. Очакваме да постигнем тази цел, която току-що ви съобщих. Ето в Европейския съюз какъв дял има ветрената енергия. Това вече в няколко държави членки е основна енергия. 24% е, е, е потреблението от ветроенергия в Дания. Това е водещата държава в класацията. Португалия и Испания получават около 15% от енергията си от ветрогенератори, около 10% в Ирландия и Германия. Средното за Съюза е около 5,3%. Великобритания, Франция, Италия са държави с много добър потенциал в това отношение. използването на ветроенергия носи макроекономически предимства, енергийна сигурност и независимост, намалява се цената поради неизползването на твърди горива. Е, нулев е, е, риск от емисии на въглероден двуокис, нулев горивен риск, дава се възможност за износ, създават се работни места. През 2010 година те са били 188 хиляди, през 2020 ще бъдат 450 хиляди. И господин Флоренц засегна въпроса за енергийната ефективност. Трябва ли да стане по-скъпа енергията? Напротив, цените е, на енергията спадат. Е, това е, на английски се нарича merit order effect. Ето тук кривата на търсенето и предлагането на тази графика. Тя се базира върху маргиналните разходи, инвестициите не се вземат предвид. Така функционира Пазарът. Е, виждате, е, че е, най-долу като разходи са ветроенергията, ядрената енергия, а газовите турбини са най-високи като разходи. Сега, в левия гъл тук добавям повече вятър. Това ще предизвика ето такова изменение в доставките а, и ще видите, а, че още по-ниска ще бъде цената при пресечната точка на търсенето и предлагането. В някои страни се смята, че а, снижението на цените надвишава инвестициите в оборудване. Това е много-много интересно. Всъщност вятърът не струва повече, той може да бъде и по-ефтин. Естествено, използването на ветроенергия е много важно за борба с измененията в климата. Към 2010 е, година сме избегнали 126 е, милиона тона въглероден двуокис. Е, това е 28% от постигането на целите по протокола от Киото. 342 милиона тона ще станат през 2010 2020 това ще бъде 30% намаляване на емисиите на въглероден двуокис. За това не е немислимо постигането на тази цел. Мисля, че тук в Европейския съюз това е, е постижимо. То е постижимо и в домакинствата, и в предприятията ще се създадат и работни места. Европейските производители са водещи на световните пазари. В пазара на Европейския съюз е, ние представляваме 96% от инсталационния капацитет, но в Съединените щати и в Китай също имаме а, сериозно присъствие. Естествено, националните доставчици а, имат най-голям дял от всеки национален пазар, обаче ако погледнете сините сегменти, те представляват участието на Европейския съюз. Надявам се, че това отговаря на а, въпросите на господин Гъбелс. А, всъщност, Китай не е основният износител на ветроенергия. Напротив, водещата позиция я държи Европейският съюз. Технологичното лидерство е другата страна на конкурентоспособността. В Европа ние започнахме по-рано от другите, стабилни сме, имаме ноу-хау, познаваме операциите, компонентите, аеродинамичните особености и така нататък. Имаме добре създадени и разработени научно-изследователски центрове, университети и мрежи. Ще се спра специално на опита ни в добив на енергия от морето. Започнахме преди повече от 5 15 години и напоследък ускоряваме развитието в тази сфера. Естествено, е, и други държави започват да добиват ветроенергия от морето. Штатите, Китай, Япония, Южна Корея, Тайван. Естествено, все още сме лидери, но имаме конкуренти. Китай и Штатите е, са особено амбициозни по отношение на възобновимите стратегии. Е, китайск Кия петгодишен план е, е заложил цел 70 гигавата допълнителна допълнителен ветроенергиен капацитет към 2015 година. В Съединените щати се разширява подпомагането за тази сфера. Това означава, че с разширяването на пазара ще паднат цените и ще се подобри технологията. Штатския е, пазар е горе-долу същия по големина като европейския. Китайският е доста по-голям от нашия. Е, всички правят вече инвестиции в инфраструктура и прочие повече, отколкото Европейския съюз. Така че е, инвеститорите в Европейския съюз се нуждаят от ясни сигнали, че развитието на тази сфера ще продължи. А, така, сигналите свързани с климата малко поотслабват напоследък. А, кризата удари системата за търговия с емисии, по-малко емисии на въглероден двуокис има. А, пазарът е наводнен с, с квоти от фаза 2. Цената на емисиите не е достатъчно висока сега, по отношение на повишаването на целта до 30%, ние това го предпочитаме и също така трябва да оползотворим излишните заделени квоти. Безплатни са квотите за тежката индустрия и енергийният сектор. 100% от цената на емисиите на въглероден са ги прехвърля на потребителя. Сега малко за инфраструктурата, с което ще приключа. Инвестициите е, в мрежовата инфраструктура е, трябва да бъдат направени, трябва да оптимизираме съществуващата система по отношение на прогнозиране, контрол, интелигентно управление. Трябва да инвестираме е, в мрежите, особено в трансграничните уреди за взаимно свързване. Това ще позволи енергия да се ползва там, където е необходима, ще бъде реален пазара на електричество, ще има гарантирани доставки. Е, заедно е, сме е, направили ето тази малка графика всъщност и инвестициите в мрежи е, за използване на енергия от възобновяеми източници е, са най-малките от всички възможни инвестиции, които се правят в тази област. Сега, днес трябва да започнем да разработваме е, нашите климатични продукти или да чакаме и да купуваме по-късно чуждите продукти. Трябва да запазим технологичните си предимства в ВЕИ, трябва да повишим конкурентоспособността, амбициозни са целите ни по отношение на климата, 30% намаление в национален национален план и в общо европейски план. Нуждаем се от запазване на нашите предимства. Нуждаем се от приходи от търговата схема, за да финансираме инвестиции и още днес трябва да започнем да говорим за възоб... целите свързани с използване на енергия от ВЕИ в 2030 година. Благодаря. Да, благодаря. За 10 минути чухме много, много значителни цифри. И всъщност нещата не са чак толкова зле, очевидно. Можем да постигнем целите. И сега господин Марко Яйкунен за 10 минути от UAPM Кумене. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейския парламент за поканата. Ще направя кратко представяне на това как изглежда дебата от гледна точка на една компания, която хем произвежда много енергия, хем консумира много енергия. UPM е една компания, която действа в световен мащаб, базирана в Финландия. Работим в 6 сектора енергетика, хартия на каш, е, дървен материал и дървесина хартия, етикети и шперплат. Е, ние искаме и имаме амбицията да станем лидери на пазара. Нашия хартиен бизнес е 70%. Аз ще поговоря най-вече за е, този аспект съответно в моята презентация. Разглеждаме и нови възможности, работим в областта на биогоривата, Опитваме се да намерим финансиране от НР 300 от страна на Финландия и Франция. Правим научна дейност по отношение на композитните материали, биохимикалите и RFID. Ние сме глобална компания, действаме в Финландия, в Китай, в Южна Америка, в цяла Европа. Аз мисля, че от гледна точка на конкуренцията ние сме в добра позиция да правим оценки къде може да се инвестира и кои са двигателите за инвестиция на нашата компания. По отношение на нашия енергиен бизнес, нашия капацитет за производство на електроенергия е някъде около 3000 мегавата. Ние сме втория най-голям производител на енергия в Финландия. В същото време употребяваме 12% от цялата енергетика в Финландия. Произвеждаме 30% от цялото количество на енергия от възобновяеми източници в Финландия и съответно произвеждаме 1% от емисиите на диоксид в Финландия. Тоест, нашата компания е страшно енергийно емка 70% от а, нашето производство на електроенергия идва от а, неутрални по отношение на въглероден диоксид енергийни ресурси. В последните години а, инвестираме над 1 милиард евро в енергия, която идва от възобновяеми източници. Виждате, че ние сме втория най-голям оператор по отношение на електроенергия възоснова на биомаса в Европа и оперираме над 1000 мегаватта капацитет по отношение на биомасата в Финландия и в други страни. От самото начало на нашия бизнес ние се опитваме да произвеждаме повече от по-малко, независимо за какви суровини става въпрос. От 1990 година се опитваме да направим процесите по-ефективни и ефикасни и от тази година консумацията на електричество на тон произведена на хартия е намалено драматично с 34%. Това е всъщност от 1990 от 90-та година, от 97 23%. Ще ви дам един пример. В а, нашия устав а, предвидихме включване на целия персонал в дейностите. 9 милиона евро изразходихме за, за уведомление на персонала, 50 хиляди евро а, спестихме, а, хиляди тонове емисии, освен това успяхме да економисаме много идеи, получихме. В този тип а, бизнес може човек да оцелее само ако сме изключително рентабилни по отношение на, на разходите. Нека да поговоря малко за рамката, погледнато от политическа гледна точка, ние ще опишем докъде сме стигнали. Има много политики, които са взаимно свързани една с друга. Искаме да има един цялостен подход, да видим цялостното въздействие на тези политики. Храни... А, хартияния бизнес е поставен под сериозен натиск от страна на световната економика. В целия свят цените отиват надолу. В същото време е, цените на всички суровини, включително на електричеството, нарастват, така че идеята е да бъдем е, рентабилни. Растежа е много малък, има много голяма конкуренция от извън Европейския съюз, основните инвестиции са в Китай и в Южна Америка. Как може този бизнес съответно да е жизнеспособен и да бъде конкурентоспособен? Как може да гарантираме работните места и дейността, с която се занимаваме? Това са важни въпроси. Искам да кажа, че ние сме в едно много специално положение по отношение на възобновяемите източници, защото като хартиена компания трябва да кажем, че политиките по отношение на възобновяемите източници водят до много сериозни разходи за нас. Това е изключително сериозна заплаха за нашия бизнес в Европа, има един риск на тройното бреме, ако го погледнем и погледнем политиките, свързани с енергетиката, има увеличени разходи по отношение на кредитите на емисии, има увеличаване на цената на електричеството, има увеличаване на суровините, най-вече на дървесината, така че трябва с оглед на всичко това да решим къде да инвестираме. Направихме един списък с приоритети за инвестиции. На първо място е европейската рентабилност по отношение на разходите. Ние правим инвестиции, например, по отношение на генерирането на електроенергия, комбинацията от охлаждане и производство на, на отопление. Ние приключихме наскоро едно поглъщане на една друга компания на стоеност 100 милиона и ние смятаме, че в крайна сметка ще успеем да останем конкурентоспособни. Както вече ви казах, разглеждаме проекти свързани с биогоривата в Финландия и във Франция. В същото време се опитваме да инвестираме значително в Китая на стоеност 500 милиона в хартината индустрия. Имаме проекти на стоеност 1 милиард евро в Южното полукълбо. Това са много, много сложни решения. Можем да кажем и да предвидим какви въздействие ще имат политиките, но единствения начин да се гарантира бизнеса е да се гарантират цялостните условия и цялостната рамка за действие. Виждате как разглеждаме бъдещето. Предвижваме се към економика, която е по-устойчива, една биоекономика, може да наричате по различен начин начин, но ролята на, на биохимическите вещества, на възобновяемата енергия, на зелените химически вещества ще бъде много важна. Ние имаме големи биорафинери и мисля, че ще успеем да придвижим тази технология и да я направим все по-често срещана. За да успеем да направим това, за да лансираме химическите продукти, които да са екологично чисти, имаме нужда от инвестиции, за да може да направим тази крачка напред. И накрая, по отношение на политиката, която трябва да се предприеме, нашето послание е много важно. От гледна точка на бизнеса, ние търсим предсказуемост. 2020 година е много близко, когато става въпрос за инвестиции. Ние искаме да има една стабилна рамка от политики, която да не се променя постоянно, т.е. ние искаме да има сигурност, а не несигурност. Благодаря. Благодаря ви за вашата презентация. Благодаря ви и за това, че очертахте кой е най-важният напредък постигнат във вашия бранш, във вашия отрасъл. Сега започваме с дебата. Заповядайте, госпожо Ек. Това е водеща компания в глобалния рейтинг. Добре е заслужено е вашето място. Съчетаването на производство на топлоенергия и електроенергия допринася за балансиране на приходите ви. вие сте начало в списъка. Вижте потенциала в Европа. Някои от вашите работни методи могат да бъдат прехвърлени от целулозната промишленост към производството на газ и други подобни е, има ли е, потенциал в Европа да се използват същите методи на работа? Как е, гледате на този въпрос? Идит Херцог? Едит Херцог. Благодаря. А, имам въпрос свързан с ветроенергията, но и с другите видове енергия. Вие казахте, че, енергия, че Европа има конкурентно предимство, което обаче се стопява с времето. Какво бихте ми казали за правата на интелектуална собственост в тази сфера? Това е въпрос, който трябва да се разисква, може би не днес и не тук. Е, как управляваме познанията си? Особено, е, що се отнася до е, промишлените изобретения. можем да се е, ползваме от е, е, тези познания, но колко време? Ние, разбира се, искаме да спазим целите от Барселона 3% за научни изследвания. Ако обаче няма възвръщаемост от тези пари, те си остават чист разход. Така че въпросът ми е адресиран към всички оратори, но най-вече към вас, защото вие го засегнахте. Благодаря ви. Още два въпроса са. Двама колеги са завели желание. Заповядайте всъщност първо за отговор, господин Хавнинен. Благодаря за въпроса и за милите ви думи. Да, мисля, че възможности съществуват. Нашата фирма има най-добро положение в северните страни по очевидни причини. тъй като повечето от нашите фабрики са в съсобственост с общините, където се намират. И тогава имаме връзка с отоплителната система на съответния град. Това е, разпространена практика и в Финландия, и в Швеция. Има е, части на Европа, където топлина не е необходима чак толкова. Е, в Финландия не е необходима толкова през лятото. Е, обаче е, и ние се нуждаем от топлина през по-голямата част от е, годината. Е, трябва да се види е, как може е, да се. Е, копира този модел. Инвестираме ли сме в такива фабрики в Великобритания, в Франция, в Германия? В известен смисъл от гледна точка на управлението на горите има известна опасност. Ние правим определени продукти и страничните отпадъци, страничните продукти се използват за генериране на енергия. Нали, ако навлегнем на страничните продукти, тогава ще засегнем пък целулозния аспект на нашата работа, така че тук трябва да се внимава. Yes. Ще има и отпадъци, нали така? Отпадъци. Ja, zu Ihrer Frage, sorry, uh, on your question, <laughs> да, побърках се малко с езиците. Е, до кога ще запазим конкурентното си предимство? Трябва да имаме предвид, че сме достигнали сегашното ниво с 1% от финансирането на Европейския съюз за въпросите на енергетиката. Значи, днешното положение сме го постигнали с 1% от енергийния бюджет, заделен за научно-изследователски цели. Има и ясна потребност от по-нататъчно публично финансиране на научно-изследователска и развойна дейност трябва да се финансира планът СЕТ. Мисля, че имате 6 милиарда евро, ако не се лъжа. А, за план, а, а, който да а, финансира проучването на а, по-нататъчно използване на ветроенергията, това ще бъде явно предимство. Друг момент е а, свързан с целите. И светът се развива, обаче ако а, ако има дългосрочна перспектива, именно в нея искат да се впишат европейските дружества. Те там искат да инвестират и за това тук се включва в играта финансирането от частните дружества. Може би 95% от инвестициите за тази цел идват от самата промишленост. Значи нуждаем се от цели и се нуждаем от съчетаване на двата вида източници на финансиране. Ist, ist Satu Hassi und dann würde ich vorschlagen, dass wir gleich. Сато Хаши ще вземе думата, след като ще преминем към следващия панел, за да не му урежем от времето. Да? Uh, I would like to hear comments from... Искам да чуя коментари от представителите uh, на предприятията, работещи по ВЕИ във връзка с петгодишния, петилетния план на Китай, който бе обявен. Мнозина смятат, че е възможно Китай не само като производствен обем, но рано или късно и като технология да изпревари Европа. Бихте ли коментирали? Какви полуки трябва да извлечем? Какви заключения да направим от амбицията, заявена с новия петилетен план на Китай по отношение на възобновяемите енергийни източници?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 дори и кратка в Европа. До момента това са европейски, немски производители и, и японски, а пък сега всъщност сме изпреварени всички от е, Китай, която е изключително агресивна като парична, като ценова политика. От 2009 е, година насам, всъщност, немската индустрия работи по това дали не може да, да поеме някакъв ангажимент в тази област дори да се ангажира с заплати от определен порядък. Не знам дали това ще бъде, дали това ще бъде приложимо в други видове енергия, като например ветроенергията. Можем да попитаме тук колегите. Но, но да не забравяме, че всичко това е свързано с изследователската и развойна дейност. В крайна сметка нямаме кой знае колко възможности и изкопаеми горива в Европа. Няма как да се браним от агресивна ценова политика. Благодаря. Is, is really Онова, което се случи в а, е, индустрията на слънчевата е, енергетика, вероятно няма да се случи в ветрената енергия. Защото е, всъщност има допълнителен риск и няма финансова инициатива тук. може да има производствени площадки, които ще доставят енергия до съседни страни, но трябва да се инвестира и извън Европа. В този случай ще инвестираме и в много работни места. Китай Китайския пазар е, е силен по отношение на масовите продукти, европейския пазар е силен по отношение на висококачествените продукти с високо ниво на иновация. Например, по отношение на, на, на ветрените е, е, турбини, когато определим конкретни, е, конкретни цели и осигурим финанси, ще успеем да, да останем на мястото, на което сме. Благодаря на, на панелистите, благодаря за презентациите, за отговорите на зададените им въпроси. Всъщност всички виждаме, че пътя е пълен с зигзази. Нещата не са лесни, но са постижими, поне така изглежда. Благодаря ви още веднъж. Минаваме към следващия панел, а именно изследователска и развойна дейност, както и новаторство. Това е важен въпрос. И именно тук по този въпрос трябва особено да внимаваме да не изпуснем бързия влак. Господин Бертран де Ламбертри, генерален секретар на Европейската асоциация или платформа по стоманата. Той завежда и той завежда европейските въпроси в фирмата Ново Мес, ако произнасям добре неното име. Is this the control? Remove control? Einmal, dass ето сега ще ви дам едни кратки инструкции за това как се пускат копчетата тук. Сега мисля, че вече всичко е включено. Заповядайте, имате 10 минути. Euh, е, в програмата си за стратегически изследвания Една от основните ни цели е, е, е намаляване на емисиите на въглероден двуокис е, в промишлеността и в частно с стуманно добива. Тук има две основи на соки. Първо, едрокъсовата руда се прекарва през пещи, за да се превърне в роден сиднеш. Е, в Европа е, се произвеждат е, горе-долу 200 милиона тона стомана през конвертори. 40% в електрически пещи, електродъгови пещи. От гледна точка на е, въглеродния е, двуокис, е, производството на желязо е много по-вече източник на такива емисии, защото са необходими химически процеси за топене на рудата, за нейното натрушаване. Докато като се използват електродъгови пещи, се, използват, се отделят четири е, пъти по-малко емисии въглероден двуокис. През 40-те последни години в Европа с близо 50% сме снижили е, потреблението на енергия, както и емисиите на въглероден диоксид. Е, както бе казано днес сутринта, има много тесни връзки между енергийната ефективност и емисиите на въглероден двуокис в стоманодобива. Това е възможно от една страна, чрез рециклиране на материалите, на скрапа, чрез подобряване на технологиите за производство на стомана. Днес стигаме до технологичен лимит обаче, това забелязваме. Със съществуващите технологии е, вече е, сме е, близо до пълна термодинамична ефективност и смятам, че ще можем още повече да снижим емисиите с различните видове пещи. Какви са трудностите за бъдещето? Първо, за да се намалят емисиите на въглероден из при добива, трябва да се постигне напредък в рециклирането на скрапа. Трябва да продължи обмена на добри примери от практиките във връзка с съществуващите инсталации и също така би трябвало да е, видим дали не можем да економизираме в целия жизнен цикъл е, на нашите продукти. Е, за да се економисват е, е, емисии от въглероден двуокис, трябва да се помисли още на фазата на производството, с други думи. Е, през 2004 е, е, година започна програмата ULCUS – е, Low Carbon Steel Making, е нисковъглероден стоманодобив. Е, тук е, Четири процеса а, бяха разработени, които приключиха през 2010 година. В ляво виждате а, Улкос, домен на а, пещ, рециклиране на газа от пещите, отделяне на въглеродния двуокис, улавяне и отвеждане на този диоксид. Другите процеси ще ги поясня. Има втори процес на сливане и топене. Има процес на пряко топене с последваща електродъгова пещ и накрая електролиза. От гледна точка на графика, ние а, идентифицирахме основните а, процеси и през 2010-2011 година преминахме към пилотната и демонстрационна фаза. Ако тези пилотни демонстрационни инициативи а, се увенчаят с успех, ще видим как след 2020 година да внедрим резултатите в промишлеността. Ето тук а, се показва ефективността на различните процеси а, с оглед а, е, намаляването на а, е, емисиите на въглероден двуокис. При рециклирането на повърхностните газове имаме много голяма ефективност, защото се рециклира газа и се отвежда. А, е, с а, фактор 4 се извършва намаляването. При прякото топене имаме също същата ефективност, както при рециклирането и е, топенето в пещи, а при електролизата е, ефективността от гледна точка на намаляване на емисия на въглероден двуокис ще зависи от вида на електричеството. Ако има е, пряко отделяне на емисии е, през време на процеса, те ще бъдат много малко, но ако добавите въглеродния двуокис необходим за производството на електричеството за този процес, като се има предвид как се прави електричеството в Европа в момента, процесът става безинтересен. Така че ако използваме енергия от възобновяеми енергийни източници, този процес може отново да стане интересен, но това е перспектива за далечното бъдеще. При рециклирането на повърхностните газове, се повишава енергийната ефективност с 10%, а въглеродният локис, който е уловен, се отвежда в подземни хранилища. Значи, тук сме депозирали през февруари 2011 е, година досие, т.е. преди един е, месец, е, в този фонд, който се нарича Резерва за нововстъпващите на пазара предприятия, НЕР където има 300 милиона безплатни квоти, които ще бъдат разпределени за финансиране на 8 проекта за улавяне и отвеждане на въглероден блок из бъдещите години. Ако досието ни бъде одобрено в Лоранж, в Франция, ще бъде нашето хранилище и то ще приема 1 милион тона годишно. Освен това има в Германия една възможност а, за рециклиране на газа с хранилище, което да приеме общо 500 милиона тона въглероден двуокис. Значи, тук при технологията CCF, термична пеща с принудителна циркулация на газ, се използва друга методика. Произвежда се газ, който съдържа много въглероден двуокис и позволява много лесно да се премине към това улавяне и отвеждане на въглерода. В Холандия се изгражда в момента пилотна мощност с подпомагане от холандското правителство и Европейската комисия. През април 2011 година ще започне да функционира тази мощност. Много е впечатляваща тя. Онези от вас, които разполагат с презентацията, я виждат на снимката. А, значи стоманодобивата може да допринесе а, за а, намаляване на емисиите на въглероден двуокис. А, значи, трябва да не забравяме, че не само при самото производство на, стопан, на стомана се отделя въглероден двуокис, но и а, а, за електричеството, а, с което се работи, се произвеждат, отделят се емисии въглероден двуокис. А, сега тук трудно е да се даде съотношението. А, трябва да се направи преоборудване е, на пещите, да има изолация. Може би говорим за един фактор от 10 кратно намаление, ако вземем предвид всички потенциални възможности за ограничаване на емисиите. Значи, ако през 40-те последни години сме намалили енергоемкостта с 50%. смятам, че има възможност още да извършим намаление. Трябва е, да е, се извършат тези е, пробиви, да се внедрят усъвършенствани технологии, пилотните проекти, които тази година тестваме, трябва да се внедрят през следващите 10 години за тази цел. Ако са успешни тези е, технологии, ще видим, е, че е, е добре да помислим за разходите, при които работим. Трябва да бъдем конкурентоспособни от гледна точка на разходи. Трябва да бъдем технически издържани и да бъдем в състояние промишлено да използваме тези методи след 2020 година. И така ще можем в целия стоманодобив да намалим емисиите на въглероден двуокис чрез всички тези съчетани мерки. Е, много, много ви благодаря. Много интересно изложение. Ясно стана, че улавянето и отвеждането на въглероден диоксид могат да се използват в стоманно производството, а е и в други сектори, където се използват домени пещи. Разбира се, няма къде да се намалява, ако, ника, ако по принцип в отрасала няма емисии. Интересно беше да отбележим и че има лимит докъде може да стигне ограничаването на емисии. Аз съм инженер и го разбирам. Така че много ми беше интересно да ви слушам. Много се развълнувах. Сега давам думата на господин Рис Нилсен от агенцията Ново Зиме. Заповядайте. Благодаря. Благодаря ви за поканата. Аз работя в компания Novozymes. Тази е компания е световен лидер в биотехнологиите. Занимаваме се с, с биотекстили, с фуражи, с храни. Пазарен лидер сме по отношение на разходите за научна дейност. Какви са предизвикателствата? Има ограничени ресурси, е, нарастване на населението, оказва се натиск върху снабдяването с храни, върху е, ресурсите. Виждаме, че е, вероятно ерата на изкопаемите горива ще приключи, вероятно и на ядрената енергетика, кой знае, и сега ще имаме нова економика, която се основава на биогоривата. В Дания вече имаме бензиностанции, които работят с биогорива за следващото поколение, така че технологическите бариери не съществуват, по-скоро има идеологически бариери. За следващото поколение вероятно ще можем да изграждаме текстили, химически вещества, горива и други продукти от селскостопанския сектор. Селскостопанството в момента не е използвано достатъчно. Е, остатъците от селското стопанство в Европейския съюз представляват уникална възможност за сектора да се иновира, като използват е, индустриални биотехнологии, е, чрез инвестиции в селската инфраструктура на утрешния ден, чрез намаляване на емисиите на парникови газове и създаване на работни места. Е, чрез преминаване към цялостна економика, основана на биогоривата. Погледнете тази схема. От е, едната страна имаме е, продукти, които чрез хидролиза могат да се превърнат в продуктите от дясната страна биоенергетика, биоматериали, химикали, храна, фуражи. Тоест, от една страна имаме отпадъци от селско-стопанската индустрия и чрез съответните химически процеси ние можем да преминем към следващото поколение е, на една економика основана на биогоривата и производство на всички видове продукти, които се основават на, на биопродуктите. Според ОИСР биотехнологиите могат да допринесат е, за повече от 2,7% от БВП до 2013 година. Тук се включват биогоривата. Световния економически форум казва, че 230 милиарда долара могат да са до 2020 година потенциалните печалби от биогоривата. Световния фонд за опазване на дивата природа също смята, че има възможност за, за развитие тук. Той а, смята, че има 4 ключови елемента, кръгълни камъка тук. На първо място подобряване на ефективността. Индустриалните биотехнологии водят до по-ефективно използване на природни ресурси. Ние вече правим това. На второ място преминаване към биогоривата, биогорива от второ поколение. Днес отново казвам, това може да се направи. Има политическа бариера пред тази дейност. Може да се е, спестят повече от 20 милиарда тона въглероден диоксид, ако това се направи. Освен това, етанол следващото поколение. Това е златна възможност за Европа. Ако вземем 25% от остатъчните вещества в Европа в момента, използваме настоящата технология за трансформиране в биогорива от следващото поколение, ще можем да заменим 62% от консумацията на петрол в Европа. Може да създадат до 1 милион работни места, най-вече в селските райони. Могат да се създадат приходи от 31 милиарда евро, вместо да се внася петрол за 39 милиарда и да се намалят в транспортния сектор емисиите на парникови газове са 16%. Това е изключително важно, защото транспорта е всъщност проблемното дете и основно невиновни, когато става въпрос за намаляването на емисии на парникови газове. Третия кръгълен камък в доклада на Световния фонд за опазване на дивата природа е заменянето на петролните химически вещества с материали на биооснова. Все още не сме стигнали до там, но вървим и се приближаваме към тази цел. И е, тук е, смятам, че в бъдещите програми за научна развойна дейност на Съюза е, и иновации трябва да се постави сериозно ударение. Защото Европа има конкурентно предимство по отношение на биотехнологиите. Това е всъщност едно от местата, където водим пред САЩ, така че трябва да се концентрираме върху тази област. Първото поколение вече е готово, сега можем да използваме второ поколение, няма нужда от научна дейност, тя вече е била проведена и вече може да говорим за нови биоматериали като трето поколение. Това вече може да е част от економиката на а, малкото заниженото използване на, на въглерод и може да ни даде в Европа конкурент, но предимство. Има сериозен потенциал в Европа. Следващата стъпка са естествено отпадъците. Сектора на възобновяемите химически вещества все още те първа прохожда. Тези химикали трябва да се състезават до световен мащаб по отношение на цените и, и характеристиките си. Няма субсидии, освен това има отнова, нужда от нова инфраструктура в селските райони. Нека да поговоря за част от проектите, които в момента се провеждат. Имаме Дюпон, Дениско, Рокета, много други европейски е, компании е, които разполагат с милиарди, се опитват да работят за да е, лансират е, биогоривата в по-висока степен. Важното днес е, че ако искаме да стигнем до една економика в основа на биогоривата, за следващото поколение биогорива трябва да кажем, че те е, ще водят целият процес и ще водят инфраструктурата към осъществяване на такава економика, може би до 2005 до 2050 година ще имаме нужда изцяло от биогорива, защото вече няма да има петролни горива. И... Така че ние правим призив за политическо лидерство в Европа. Не трябва да се губи всичко от тази е, криза, може да се трансформира като резултат Европа в една економика възоснова на, на биогоривата. Благодаря. Много ви благодаря. Господин Нилсен, това беше важен аспект. Интересувани, разбира се, тъй като точно в тази област Европейския парламент има по-разширени законодателни правомощия след влизането на Лисабонския договор в действие. Това е в нашето правомощие. Госпожа Ек е първата. Заповядайте. Мисля, че чухме две много интересни изказвания, за които благодаря. Имам кратък въпрос към господин Нилсен. Мисля, че вие от скромност не пояснихте как вашите продукти могат да допринесат за оценката на и анализа на житейския цикъл. Има различни видове биогорива и поколения биогорива, но има потенциал а, да се използва а, биохимията в съчетание с отпадъците от земеделието, от селското стопанство. Това е огромен потенциал. Сега говорим за новата обща селско-стопанска политика. Не я обсъждаме и за това мисля, че е интересно за всички ни да чуем как ще проведете връзката между тези два елемента. Въпросът ми към господин Ламбертри. 3 е, за стоманодобива, е, всъщност имам два въпроса. Е, има различни критерии и показатели за различните видове пещи в света. Искам да чуя какво мислите за потенциала. Някои от тези пещи са в Европа, с най-добри показатели. Има други пещи обаче, където няма толкова добри показатели и има така сериозни възможности за усъвършенстване. Това е вторият, първият ми въпрос. Вторият въпрос, свързан с търговията с емисии в а, а, северната част на Швеция имаме един, а, е, е, един стоманодобивен завод, а, който обработва 90% от желязната руда в Европа. А, по технически причини те не участват в системата за търговия с емисии и в предложението за така референтни критерии, тъй като комисията при определенето на критериите реши да вземе предвид всички стоманодобивни предприятия с изключение на онези, които притежават рудата. Значи, е, това е, е сектор, е, който може да бъде подложен на критериите, обаче тъй като притежава трудата си, те са извън системата. Как смятате, че това се отразява върху европейския стоманодобив? Е, тъй като в Европа от климатична, от економична гледна точка е, се е, внасят не така качествени стоманени пелети, бучки от другаде по света, вместо да се използва желязната руда, която е в Европа. Искам да чуя мнението ви. Много благодаря на Линайк, Заповядайте. Благодаря. Аз имам въпрос към господин Нилсън. Какво смята той по отношение на биохимията и продуктите от тази индустрия? Следващото поколение продукти е, възоснова на, на биотехнологиите. Всичко това е чудесно. Вие обаче говорихте за ресурсите. Какво е въздействието върху природните ресурси, върху земята. Защото по отношение на първото поколение имаше въздействие и дори да се използва и отпадък, това пак оказва въздействие върху сълското стопанство. Например, може да има въздействие върху съхраняването на, на въглерода. Няма кой знае колко място на тази планета. Може ли да коментирате този аспект от вашите е, чудесни, очарователни визии? Благодаря. Така че и аз съм сега наред. Свързано ми е питането с прилагането на законните разпоредби. През 2008 година приехме един пакет, наречен климат и енергия. И там определено много почертавахме въпроса за биогоривата. В моята страна се води гигантски дебат по този въпрос. Почти никой не иска да купува L10. Това гориво, което е половин бензин, половин биогорива. Има хиляди инициативи против, демонстрации, събиране на подписи. Тогава как можем да спечелим борбата срещу климатичното изменение, когато имаме един такъв протест в отговор на среща си? Мнозина смятат, че това не е кой знае колко важно, не бива да му се обръща внимание, но кажете ми вие, моля ви, от вашата перспектива, как бихме могли да подобрим нещата в тази област, областта на биогоривата и това, което аз казвам като пример. Как биха могли, освен това, фирмите да си сътрудничат с политиците? Това ми е въпроса. Благодаря. Oui, donc euh, je vais essayer de répondre euh, les questions, les questions qui concernent... Euh. Благодаря. Ще започна с отговор от областта на стоманодобива. Сега, по въпроса за най-добрите световни постижения. Прав сте, права сте всъщност, госпожо Ек, когато казвате, че много от стомано е, стоманодобивните заводи в Европа са номер едно, други не чак толкова определено ни изпреварват в този смисъл Япония и Корея. В някои държави, като Индия и Китай, например, има бум на стоманеното производство. 45% от стоманно, стомано добива в момента го осигурява Китай и се очаква това да стигне до 50% през следващите години голяма част от е, стоманените продукти или продуктите произведени от сумана, се произвеждат от, е, в Китай и в Индия. И това е така наречения така нареченото изтичане на въглероден диоксид от тукашни производства към тамошни. Там се генерира, а не тук. Каква е разликата обаче? Сега, 20% е разликата между най-добрите и не чак толкова добрите европейски заводи. С други думи, имаме един марш от 10%, където бихме могли да играем и където бихме могли да се опитаме да изравним. Сега по въпроса за пелетите или тези бучки, които се използват в стоманопроизводството. Споменахте Елкаби, тази, това шведско предприятие и казахте, че техните пелети са висококачествено, но пелетите, както всички знаем, с международна стока и цената е една и съща. Няма значение дали ги купуваме в Швеция или в Бразилия. Сега, другия въпрос, глобалният въпрос за въглеродния диоксид, който се генерира за производството на тези пелети, наистина няма печалба. От гледна точка на производителя на стомана и от потребителя на стомана в Европа, ако пелетите дойдат при нас тук чисти, с други думи не, не са натоварени експлуатационно в костуемата си цена с произведения в тях CO2, те тогава тук всъщност на нас ни излизат безплатни въглеродно. Но пак виждате, че играта се играе в планетарен мащаб и в крайна сметка това, което плащаме като производство и емисия въглероден диоксид тук, можем да го компенсираме другаде и да си го сложим в разходната сметка по друг параграф. Има такава една въглеродна схема и именно по нейното тя бе замислена именно по този повод, защото ефикасността, енергийната ефективност на една производствена, на едно производствено съоръжение се измерва освен всичко останало и с новаторския новаторския им елемент. Затова преносът на добри практики е толкова важен. Затова е толкова важно да се обменя информация на най-добри съществуващи практики между различните индустриални е, съоръжения и имаме срок 2012 година, за да постигнем 10% изравняване между най-добрите и най- или не чак толкова добрите производители на европейския пазар. С други думи, да затворим ножицата. Ето това е, е пътя, който сме избрали да следваме, за да подобрим ефикасността на нашите производствени съоръжения. Пътя е дълъг, разбира се, има тестове, има изпитвания, след това изпитване в промишлен мащаб, след това демонстрация, след това обсъждане с общественото мнение. За това нещата са толкова всъщност емки, освен всичко останало. Има във Франция има следната пътека, която обикновено следваме. Подаваме документите в началото на една календарна година и ако получим разрешението през следващата година, имаме едва ли не още две години да чакаме, докато бъдем авторизирани да стартираме производството като такова. Толкова време се губи в изпитателните процедури. Времето. Времето е фактор, който не бива да забравяме. Това искам да кажа. Благодаря ви. Може би трябва да започна първо с вашия въпрос относно комуникацията. Биогоривата са интересен случай, защото преди 5 години те бяха определени като спасител за транспорта. Много бързо обаче те се превърнаха в изкупителна жертва. Основно става въпрос за устойчивостта на биогоривата. Говори се за храни срещу горива. За нас в крайна сметка става въпрос за нещо устойчиво. Второто поколение е свързано не само с употребата за транспорта, но и с други употреби в обществото. Много е важно да има критерии за устойчивост. Следващото поколение няма да е нещо като сребърен куршум. В рамките на транспортния сектор в краткосрочен и средносрочен план имаме само едно решение и това са биогоревата. Виждаме, че има електрически автомобили, които се появяват, но ако искате да има стабилна транспортна мрежа, трябва да има устойчивост на биогоривата. Е, е, вярно е, че не събираме твърде много остатъчни вещества от полета, защото трябва да се запазва и е, соята, нейните хранителни вещества. Съответно поискахме от Световния фонд за фонда на дивата природа да изготви проучване някой казват, че 25% от соята може да се взима от едно поле, други казват, че може да стигне до 50%. Това е свързано и с регионални подходи към соята. Така или иначе, това е, е свързано с големи ресурси по отношение на отглеждането на зърнени храни в Европа. След 20 години, ако всичко върви добре, може да преминем към органични твърди отпадъци. Потенциала е там и си мисля, че фермерите имат възможност да оптимизират и да диверсифицират доходите, които идват в техния джоб. Естествено, че имаме нужда от други решения в транспортния сектор. Ако искаме да направим нещо обаче, трябва да кажем, че вече съществува следващото поколение. винаги се смята, че следващото поколение е само на 5 години време от първия ден и затова се изпитва симпатия, по-голяма симпатия, отколкото към нещо, което е далече в бъдещето. Ако погледам националните планове за действие на държавите членки, които докладват пред комисията за това как ще постигнат целта от тези 20%. Има много малко, което се казва за следващото поколение. Значи 5% сега, 10% по-късно. За инвеститорите обаче, които първи ще построят първите, най-скъпите заводи, двойното преброяване не работи. Ако искаме тази визия да се осъществи, една добра отправна точка ще бъде инвестицията в европейски горива, които да заменят петрола. Освен това, данъчното облагане, то трябва да е свързано с емисиите. Следващото поколение трябва да получи данъчни стимули. Основното послание относно следващото поколение е, че трябва да преминем към биорафинерии, към био горива когато се вземат, например, захарите, могат те да бъдат променени. Въобще, предимствата могат да бъдат огромни. Това е пътя, по който трябва да се действа, но трябва да се създаде инфраструктура относно биогоривата. Е, всичко това обаче трябва да е устойчиво. Да е устойчиво дали ще изпълним целта от 20%, всичко зависи от това какво е в наличие на полетата. Благодаря. Да, благодаря ви, извинете. Забравих нещо да допълня по въпроса за тези наши върхови проекти, които разработваме в областта на намаляване на въглероден диоксид, те всички са свързани с неговото улавяне и а, съхраняване. И тук а, битката с общественото мнение, ако мога така да я назова, ще бъде също толкова трудна. Предвидели сме четири демонстрационни проекта. Единият най-малко да бъде свързан с индустрии различни от енергетиката. Разбира се, че има проблем. Няма да ни приемат веднага с нашата идея за улавяне и съхраняване на въглерода. Благодаря. Um да, благодаря на панелистите. Наистина от вашите думи разбрахме, че развойната дейност е много важна, но важно е и това как ще представим на общественото мнение това, което, до което достигаме. Благодаря ви още веднъж за интересната и образователна информация, която ни поднесохте. Говорихте ни за много смесени проекти, като биохимия, например. И така, минаваме към третият панел. Заповядайте следващите господа панелисти, ако обичате, на президиума при мен. Заповядайте. Заповядайте тук, за да може да изложите презентациите си и след това да отговорите на въпросите. Господин Неухов, който е от института ДИФ в Берлин и след това господин Джереми Никълсън, който е от Обединено кралство и от Асоциация потребители на интензивна енергия. Заповядайте. Заповядайте. Welcome and thanks a lot for the opportunity to discuss this ongoing topic. Um... Благодаря за поканата. Нека да започна с това, което създадохме през 2007 година в контекста на оценката за това дали директивата за схемата за търговия с емисии ще доведе до желания резултат. Много е важно, когато говорим за изтичане, да определим какво означава това. Създадохме политики, е, според които има стимул компаниите да прехвърлят индустриите, свързани с въглероден диоксид, в други части на света. Така че политиката създава промени. Е, има промени в глобален мащаб. Ние обаче е, се чудим дали ще се стигне до резултата, който се желая. Защото политиките могат да се окажат по-малко ефективни. So to assess whether there is leakage, one needs to look in terms of what В този контекст направихме проучване за Великобритания, направихме проучване на това колко се увеличават разходите за производство в следващите 20 години възоснова на стоеността за компанията. Идентифицирахме някъде между 50 или 20 и 50 сектора, където може да има сериозни увеличения. Виждате в синьо разходите възоснова на енергетиката и в сило разходите свързани с купуването на кредити. Това са секторите, които са изправени пред сериозно увеличаване на разходите поради увеличаването на разходите. На второ място трябва да видим въздействието върху дейността на сектора. В производството на енергетика не може да има прехвърляне в рафиниращата индустрия. Ще имаме нужда от повече рафинери и няма да има кой знае какви промени след като се изчислят предварително разходите според различните експерти, еколози и така нататък, може да има сериозно изтичане вместо да се придържат експертите към един ограничен списък, той беше разширен. Всички тези сектори продължават да получават безплатни кредити, за да задоволят своите нужди, така че сега трябва да видим колко безплатни кредити получават тези индустрии, възоснова на разходите, пред които са изправени. Оценката е за 2009 година. Виждате, че повечето от тези сектори получават повечето кредити безплатно, така че стоеността на получените кредити за 2009 година е по-висока за разходите. 2009 година беше началото на економическата криза. Ако погледнем 2010 година, данните ще са по-лоши. Ако погледнем 2008 година преди кризата, обаче стоманеният сектор беше получил 20% е, кредити е, в повече безплатно от е, онези, които беше поискал. Така че може да отбележим, че секторите, където има потенциална опасност от изтичане, не са изправени пред по-големи разходи. Това създава много е, напрежение, затова не ми се иска да говорим за това. Нека да видим как може днес да се е, предвидят инвестиции, които да са, е, са, са свързани с по-низко употребяване на въглероден диоксид. Аз мисля, че не е имало изтичане възоснова на политиката по отношение на околната среда, защото всъщност имаше полза за индустрията от а, тази политика. Аз не смятам, че ще имаме е, сериозно изтичане е, за бъдеще, възоснова на е, политиката в областта на околната среда. Има обаче нещо, което трябва да обсъдим, дебати, които текат в момента. Две дейности, свързани с алуминия и а, мета. Виждате, че има директно увеличаване на разходите по отношение на енергетиката, но няма увеличение на мисите, защото те използват само електроенергия. В някои други сектори, е, като тези, които всъщност представляват малка част, е, може да се получи и държавна помощ. В момента се провеждат консултации, за да се види как е, всичко това ще протича. Мисля, че тази картина ще е полезна, защото показва кои сектори могат да се окажат притеснителни, къде има безплатни кредити и какво е въздействието върху политиката по отношение на, на изтичането. Мисля, че трябва да се погледне и едно друго измерение. Тук две години загубихме в, разходи, в разговори за изтичането и загубихме време да говорим за ефективността, за конкурентоспособността. Говорихме вече за 5 годишния план на Китай. Ако погледнем какво се случи по отношение на последния 5 годишен план, който изтече миналата година, китайците бяха поели ангажимент да повишат своята енергоемко с 20% и това беше изпълнено. Сега следващата цел е да има увеличаване на енергоемкостта с 16% е, използването на, на въглерод с 17%, 40% намаляване на енергийната ефективност, енергоемкостта до 2020 година. Възоснова на китайските данни виждате, че има два големи проекта, които допренесоха сериозно за подобряване по отношение на енергийната ефективност. В рамките на своя 5 годишен план китайците говорят за увеличаване на средствата за научна дейност до 2,2% от БВП. Освен това говорят за използване на технологии, които не се основават на изкопаемите е, горива. Предизвикателството, пред което сме изправени в Европа е как можем да развием среда, която да е атрактивна за инвеститорите, за да се поеме по този път. Мисля, че това, което се каза е вярно, а именно това, че има нужда от рамка. Е, рамка за бъдещето, какво ще се крие там за мен, е, защо да инвестирам в е, ниско въглеродни технологии. Затова рамката до 2050 е много ефективна. За да има обаче доверие, трябва да има конкретни политики, които да се приложат и правителствата трябва да прегърнат тези политики. С какви възможности разполагаме, за да включим тук частния сектор? Заедно с различни институти в Европа ние направихме анализ на резултатите от схемата за търговия с емисии в Европа. И трябва да ви кажа, че в момента съм по-голям оптимист, отколкото преди, по три причини. Схемата за търговия с емисии оказва въздействие върху вземането на решения по различен начин. Ако погледнете стратегическия избор на компаниите, ще видите, че първо трябва да се ангажира вниманието на менеджмента, след това трябва да се е, създаде яснота относно вземането на решение, след това да се създаде среда за инвестиции по отношение на ниско въглеродната економика. Набързо. По отношение на привличането на вниманието на компаниите, хиляди компании проучихме е, в Европа. Е, оказва се, че когато предприемат дългосрочни дейности, те се концентрират върху дейности, които ще са е, свързани с схемата за търговия с емисии. На второ място по отношение на яснотата, е, това е нещо много важно за компаниите. Виждате, че онова, което също в момента не отговаря на дългосрочните цели, 90% намаляване на емисиите в Европа до 2050 година, ако дадете е, възможност за компенсация в началото, ще видите, че емисиите, е, намаленията на емисиите могат да отидат още по-далеч. Е, на трето място, улесняване на изпълнението на проекти, свързани с ниско използване на въглерод. Трябва цената на въглерода да преминава през всички продукционни процеси, независимо дали става въпрос за, за клинкер, за цемент, за бетон, за сгради, трябва да се направи правилния избор. Ако можем ако не може в началото да създадем инициативи за ниско енергийно производство, на следващите етапи трябва да има такива инициативи. До сега СТЕ не се разглеждаше като един стриктен инструмент и ако искаме да вървим по пътя, който очертах, трябва да има малко по-строг характер на тази схема и така стигаме до въпроса, пред който сме изправени. Великобритания, например, е изправена пред възможността да намали подкрепата, защото смята, че схемата за търговия с емисии не е достатъчно строга. Ако не засилим европейското измерение, държавите членки ще следват национални политики и като се преди, че Европейския съюз се разраства, с удоволствие можем да отбележим, че последните членове, които дойдоха през 2006 година, страните успяха да постигнат стабилен растеж. Европа извлича полза от а, съвместните действия, от а, хармонизацията в а, целия континент. Така че е добре за Европа да предприеме екологични а, стъпки а, за, за, за целия континент. Това ще отползва за всички. В заключение. Притесненията, свързани с а, изтичането, бяха преценени е, внимателно през 2008 година. Аз е, не се преценявам от изтичане, ако затегнем целите. Е, направим ги по-строги. Международната конкуренция изисква ефективна политика, конкуренцията трябва да се подкрепя, когато а, има план, той трябва да е ефективен, поне толкова колкото на китайците. Е, СТЕ е един от най-добрите механизми, с които разполагаме и си мисля, че трябва той да отчита абсолютно всичко, включително и економическия растеж, а не само промяната в климата. Благодаря за интересната презентация. Ето, сега поглеждам надясно и виждам следващия панелист, господин Никълсън. Виждам как се подготвя за въпроси. Заповядайте, господин Никълсън. Благодаря. Преди да направя бележките си от името на енергоемките производства, искам да заявя уважението си към колегата. Искам само да кажа, че не съм съгласен с всичко и дълбоко не съм съгласен с заплахата, която създават. Аз представлявам химически заводи, заводи за производство на промишлен газ, въобще всички тези енергоемки производства, които са с чужестранни собственици, които са открити на международна конкуренция, както в Европа, така и в чужбина. Конкурентоспособността и заплахата не е, означава конкуренция само с тези, които внасят на нашия пазар, но и с тези, които се стремят от тук да изнасят извън Европейския пазара. Тук трябва да се имат предвид и мерки като данъчно приспособяване на границите и така нататък. Само преди няколко години се, постигн, се съгласува целта за 20% намаляване на емисиите те, е, но за съжаление сега знаем, че е, нито една економика извън Европа не е готова да подготви а, е, своята промишленост за такова намаление. А сега го знаем със сигурност. Знаем, че нито една развиваща се економика не е готова да се обвърже с абсолютни цели за намаляване на емисиите. Да, може би в Китай те могат да изпълнят относителни цели, но не и абсолютни цели. Затова сега изтичането на водород е по-сериозен въпрос, отколкото се очакваше, когато фиксирахме целите. Също така не съм съгласен с аргументите на някои европейски политици, че по-амбициозната цел е по-постижимо. Точно обратното е. Декарбонизирането на по-малка економика струва по-малко, отколкото декарбонизирането на голяма економика. И понеже европейската економика малко се сви в последните години, е, сега е, разходите за декарбонизирането и се намаляват. Ако изведем този довод до, заклю... до е, логичния му завършек, е, всъщност ако изчезне економиката, цената на декарбонизацията ще е нулева. Тоест, точно обратно е на това, което се твърди. Преди няколко минути е, беше е, сравнено търсенето на е, въглерода с квотите за някои сектори, но това се отнася за годината, когато настъпи рецесията в много отрасли в Великобритания. С 30-40% спаднат сементопроизводството година към година. Естествено така спада и въглерода, но това означава, че промишленото производство се е сринало а, по начин, а, който ни е непознат. Поне аз не съм виждал такова нещо в живота си. Това не означава да се а, оправдава а, отпускането на свръхкоти, квоти, из, а, излишен брой квоти. Пазарът показва, че е, е, ние всъщност може би не постигаме е, своите цели по декарбонизацията. Иронично е да говорим за постигане на такива цели е, в условията на рецесия. Е, всъщност е енергоемките е, производства, като производство на алуминия и на стомана, са част от е, е, веригата на доставки за нисковъглеродните инвестиции, които искаме да видим в други отрасли, например ВИ или ядрения сектор. Въпросът е тези материали ще бъдат ли правени в Европа или ще се внасят отвън. Искам ясно да кажа, че ние се притесняваме не само от цената на квотите в системата за търговия с емисии, а кумулативното бреме, свързано с климата. Системата за търговия с емисии, данъчното облагане, преките разходи и непреките разходи поради по-високите цени на електроенергията. Всичко това засяга енергоемките производства. Тоест проблемът е голям например, при промишлените газове и е, те имат много ниско отделяне на въглероден двуокис, както бе обяснено, производителите на електричество прехвърлят на потребителите 100% от разходите си за участие в търговията с емисии. Това може да бъде голям проблем към 2020 година, особено ако завишите целта. На това отгоре се наслагват субсидиите за ВИ. Ако нямаме а, такива високи а, данъци за енергетика и ако нямаме толкова големи а, субсидии за ВИ в Европа, може би трябваше, а, щеше да бъде възможно чрез системата за търговия с емисии да се абсорбират част от разходите за намаляване на е, емисиите. Ако се завиши целта за емисиите към 2020 година, тази цел може да се окаже фатална. Някои казват, че няма да се а, а, окаже фатална. Ако купувате пелети а, и една от тях е дефектна, няма да се отрази а, на цялостното производство на стомана. Обаче, ако всички пелети в партидата са дефектни, всичко съчетано заедно дава а, кумулативно общо бреме, обща тежест тежест, която наистина е голяма. И за това трябва да внимаваме, когато ни се казва, че само този изолиран елемент от пакета няма да ни застраши. Въпросът за критериите все още не е решен, особено по отношение на стоманодобива. Много са притесненията в тази насока и за това не съм съгласен, че въпросите са решени. Напротив, не са решени. Още проблеми има при електропроизводството. Чухме също и за пещите и за това, че е, там се произвежда е, ток, е, който също е натоварен с въглероден емисии. Също имаме производства доста, при които се, внася, се изнася, а не се внася. И там има специфични проблеми. По отношение на ВЕИ, може би, е, половината от разходите за, електроенер... за енергоемките производства е, е, ще се дължат на факта, че няма сигурност по отношение на ВЕИ и може да се наложи непредвидено да се добиват твърди горива. Ние имаме 60-70% на прогноза за повишение на цената на електричеството към 2020 година в Великобритания поради енергийната неефективност на промяната на енергийния микс. И в крайна сметка потребителят понася цената. Трябва да си зададем въпроса защо Европа снижава емисиите на въглероден двуокис при толкова неоправдано високи цени. Е, казаха, че е, е, данъчните е, преференции не решават проблемите на износителите. Ние можем да приемем по-висока цена на въглерода, ако има по-ефективен пазар на енергия, ако не са толкова големи субсидиите, но трябва да кажа, че системата за търговия с емисии в Европейския съюз може да функционира само ако функционира добре пазара. В момента а, е, се променят правилата в сравнение с първоначалните. И е, това е, вдига цените. Кой ще търгува при е, такава е, позиция, е, след като знае, че пазарът може да бъде политически манипулиран в една или в друга посока? Така пазарът всъщност се унищожава. Много опасно е да правим това. Е, така практически се дискредитира цялата концепция, е, която, е, по, кое, по отношение на която Европа беше пионер. И сега в заключение. Е, тук е, може да се проверят двете становища, дали е настъпило изтичане на въглерод или не. Е, сега, зависи дали ще гледате въглерода а, само от към производството. А, трябва да гледаме, според мен, въглерода така, както той отива при потребителите. Въглеродът, който а, се потребява. Значи от 90 година по въглеродът, който така да се каже е въплатен в стоките, потребявани от потребителите, се увеличава, а не се намалява. Тези, които искат интелектуално почтен отговор на глобалния въпрос, който ни интересува, бих казал – Погледнете потреблението. И последна бележка. Напълно не съм съгласен с Кони Хедегард, че е правилно да се отиде над 20%. Това ще унищожи много предприятия и няма да доведе до декарбонизация, а до деиндустриализация. Нещо, което всички желаем да избегнем. Äh, много благодаря. Благодаря ви, господин Никълсън. Наистина, всички си мислим, че е важно да намалим въглеродните емисии, но явно трябва, трябва да ги намаляваме до един определен прак. И така, ние носим част от отговорността. Тя определено лежи върху националните политици, но лежи и върху нас, и втората по добрина схема, ако мога така да я нарека, е именно схемата за търговия с въглеродни квоти. Първата рецепта, най-печелившата си, остава мъдра национална политика. Госпожо Ек, заповядайте. Комплимент uh, Искам да поздравя онези, които организираха този семинар комисията. Това беше е, един от е, най-информиращите семинари, е, на който съм присъствал за 7 години в парламента. Благодаря на ораторите за тази важна информация. Забелязвам, че има много представители на секретарията, много сътрудници, които си водят записки, значи се казват важни неща. Предстоят ни много важни е, досиета за разглеждане. И е, си мисля, че трябва да има една добра платформа за взимане на решения. Накрая по отношение на цените на електричеството и енергийната ефективност, аз е, няколко години вече обикалям европейските компании и винаги много се удивлявам, когато виждам как силно енергийно емки предприятия са разделени на две. Една група използва новите технологии, използва възможностите за намаляване на консумацията на електроенергия и това е от полза за собствениците и работниците и цялото общество. От друга страна, втората група има редица предприятия, които отхвърлят тези възможности, не са инвестирали в а, технологии за намаляване на на емкостта. Това за мен е неразбираемо и всъщност европейските пари водят до а, нарастване на печалбите. В Европа има големи разлики, в световен мащаб те са още по-големи и се мисля, че трябва да използваме инструментариума, с който разполагаме, защото когато говорим за конкурентоспособност и за устойчиво развитие, повечето от депутатите в парламента се вълнуват от тези неща. Пазарните стратегии работят най-добре и за това СТЕ доказва своята стойност. без да се бавим, защото преводачите трябва да се тръгнат в 12 часа. Искам да благодаря на всички, които допринесоха. Отбелязвам, че има много хора, които ни гледат по интернет. А надявам се, че можем да използваме вашите презентации, да ги раздадем на колегите. Благодаря, господин председател, за тази толкова полезна сутрин. Благодаря, Лена. Yeah, and, and apologies, Matthias, that, that... So, because you do... Басей Хаут. Е, извинявам се, Матиас, е, е, ти трябва да тръгнеш съвсем скоро. Тази тема е една от основните по отношение на амбициите ни за климата. Имам един а, а, въпрос, една молба. Ако може господин Нойхов да отговоря на господин Никълсън по отношение на този акумулиращ ефект. Може ли да каже господин Никълсън нещо относно предимствата относно това акумулиране, този акумулативен ефект, защото има много големи печалби, освен това тук. А, вие не казахте нищо за тях. В следващата фаза ще има много безплатни кредити за компаниите, така че така или иначе говорим за безплатен обяд. Освен това ще има държавна помощ отгоре на всичко, така че когато говорим за цени на електроенергетиката, не трябва да забравяме, че индустрията подпомага получава помощ от комисията. Вие сравнихте индустрията с пушка. Аз съм готов да водя конструктивен дебат, но ако отхвърляте едни аргументи е, с лека ръка и казвате, че от една страна нещата приличат на пушка, пък от друга страна е, имаме просто факти от живота, аз е, не съм готов да сътрудничам, защото има кумулативни предимства и е жалко, че вие не ги споменахте. Да, доклад... панелистите, имате предизвикателство. Я да видим сега как ще справите. I, I guess, um, Предполагам, че не споменах кумулативните предимства от това, че растат цените за европейските предприятия и не го направих, защото не е очевидно от предприятията, че печелят от такава ситуация. Ние имахме голямо значение в енергийния сектор в първата фаза на системата за търговия с емисии, но в, без, безплатните квоти бяха безсмислени. Всички знаят, че енергийният сектор може да пре, прехвърли всичките си разходи на потребителите. Сега, ако има случайни а, печалби за електроцентралите, това означава просто да не им се увеличават сметките на потребителите. Безплатното разпределение на квоти в първата си, фаза на системата се наваксва в следващите фези, което не означава, че всъщност няма случайни печалби. Ако дадете квоти за определен период и удари неочаквана рецесия, тогава всичко замира и естествено става много по-лошо, отколкото ако е имало свръх предлагане на кводи. Бизнес риска е естествено да има економически възход. Тогава бихте могли да имате печалби. Commission and so on to, uh, and others to address this я много се радвам, че комисията а, разисква а, подкрепа за, електроенер... за електро и енергоемките производства. А, но според мен тази помощ е закъсняла. Как ще привлечете инвестиции от Европа и от другаде по света, когато съществува такъв риск? Вижте, фаза 3 не е далече емките индустрии отдавна се нуждаят от инвестиции. Как ще преодолеете неяснотата? Как ще помогнете да се привлекат инвестиции тук? Затова инвестициите отиват другаде. Не защото има сигурност, а защото има несигурност, което ни прави неконкурентоспособност. Ни. Мисля, че това а, трябва да се вземе предвид. Не можем а, да караме отговорни отрасли а, да а, плуват в несигурност относно инвестициите. А, не мисля, че трябва да говорим за кумулативни предимства. А, ако погледнете от позицията на самото производство, тези кумулативни така наречени предимства изглеждат незначително. Fully agree. With... Пълно съм съгласен, е, че а, като има несигурност няма да дойдат инвестиции. Но мисля, че ако нямаме а, солидна рамка, съответстваща на целите, а, ще има точно несигурност. Не съм съгласен с вашето изявление, че за пазарните участници повишаването на целта ще бъде затруднение. Не, инвестициите, от които се нуждаем в Европа, ще потекат именно тогава за Кумулативното бреме, честна дума, не виждам да има такова. Е, всички е, схеми е, за подпомагане на обновяването имат изключение за енергоемките производства. Комбинираното производство на топло и електроенергия им се ползва от такова изключение. Така че всъщност мисля, че не можем да говорим за такова събирателно бреме. Сега, от гледна точка на прогнозите и перспективното мислене, да, съгласен съм, че трябва да вземем предвид цената на въглерода. Нашето изследване показва, че периодът на изплащане е прогнозиран от дружествата за енергийни усъвършенствания беше 4 години. И изплащането е за по-малко от 4 години. Що се отнася до тестването, което вие а, предлагате, да погледнем енергоемките а, елементи и да видим къде има изтичане. А, ако не създадем надлежната среда, ще занемарим производството в Европа и ще увеличим вноса. Това ще направим. Затова трябва да създадем климат с подходящите стимули за иновация в Европа. Не би трябвало да създаваме заплаха за нашите действащи актове. Това обаче не е изтичането на въглеродния двуокис по смисъла, в който възприема това понятие докладът на панела за промените в климата. Това, което ни казват дружествата е, че те биха искали да имат прогноза за бъдещето. И тази траектория, която им се очертава, трябва да бъде достатъчно достоверна и да имат механизми за превръщане на целите в действителност. мисля, че е важно да бъде обхваната цяла Европа, защото повечето от дружествата, за които говорим, работят в общо европейски мащаб. Ако искате да прилагате само национална политика в промишления сектор, сектор това може да даде добри резултати в големи страни като Германия, но не съм а, сигурен дали ще даде добри резултати в другите държави и в Европа като цяло. Благодаря. Един последен въпрос от комисията. Заповядайте. Uh, благодаря. Казвам се Стефан Ферхот от Европейската комисия. Един кратък въпрос за господин Никълсън по отношение на а, така наречените set сайци и перспективата за енергийната индустрия. Казахте, че това, което трябва да се появи, трябва да дойде преди 2013 година, да бъде постепенно, да не създава несигурност. На второ място, по отношение на търгуването на кредитите, това може да има влияние върху цената на въглерода. За енергийно-емките индустрии това означава, че ще има въздействие и ще се увеличат цените на, на, на безплатните кредити, за така наречените leftovers също ще има въздействие. Очудвам се от този въпрос. Индустрията трябва да е доволна, защото онова, за което няма да плаща, ще получава по-голяма цена. Много ме очудва онова, което казвате. Мисля си, че е по-вероятно да се подкопае доверието в пазара, защото това е един изкуствен пазар и ще има манипулации. Критиката по отношение на СТЕ, че не води до съответните цени е изкуствена. Ако цената се окаже по-ниска от това, онова, което се харесва на някои хора от индустрията, то добре е така да бъде. Аз не приемам обаче е, нещо е, подобно. Начина по който се предлага нещо подобно е изключително разрушителен. Всички ние в продължение на години е, насъчаваме идеята за търговията с емисия нещо, което други блокове биха могли да приемат. Не мисля, че Европейския съюз трябва да прави нещо подобно. Едни такива манипулации е, нарушават е, действието на системата. Този опит за манипулиране на цената просто е, ще бъде пагубен и не трябва да се прилага. Благодаря. Наистина, дебата днес беше много богат много интересен. И както всъщност посочи вече госпожа Ек, широко обхватен. Не само говорихме за прословутите 20% или 30% или пък 15%. Не, не. Дебата не го упростихме до такава степен. Направихме го дори по-всеобхватен, отколкото аз лично днес сутринта си представях. представях. И това всъщност има обяснение. Защ... Дебата е всеобхватен, защото е всеобхватен характера на промишлеността в Европа. Всеобхватен е и проблема с стабилизирането на климата. Не е само климата, разбира се, има и въпрос, свързан е и с въпроса за опазването на планетата Земя и с създаването на повече работни места, стабилизирането на економиката и така нататък. Ние сме европейски депутати, не сме планетарни депутати. Ние сме отговорни единствено и пред нашите избиратели. Другият вид отговорност е от морално естество. През следващия месец е предвиден друг такъв дебат, организиран от нашата парламентарна комисия ИТРЕ. И всичко това, разбира се, го правим с цел да обогатим познанията си, да се просветим благодарение на презентациите на специалисти и експерти в областта, за да може след това това да се отрази на качеството на нашата законодателна работа. Чутото днес бе изключително богато, богато на съдържание и на перспективи. И разбира се, както винаги се случва, истината е по средата. Благодаря и на сътрудниците, благодаря и на конферентните преводачи, казва любезно председателя. Знам, че всичко е трудно, но пък труда си заслужаваше. Днес благодаря и на слушателите тук в залата и на слушателите в киберпространството. Сигурен съм, че имаме много слушатели. Това е всъщност един прозорец. Отваряме прозореца на интернет и могат да ни видят. Да ни видят и да ни чуят. Благодарение на превода биваме чути на повече езици и разбрани на повече езици. През следващите месеци ще продължим да работим с комисията МВ, Комисията по опазване на околна среда. Той е докладчик в Сянка и доклада мисля, че със съвместни усилия ще бъде готов за представяне през юни месец. Колкото повече гледни точки бъдат застъпени, толкова доклада ще бъде по-точен и по всеобхватен въпрос, никога не е черно и черно-бял. Не става въпрос да се гласува за или против. Става дума за спи, разписване на един доклад, който да предвижда всичко като възможности, като изход. Благодаря на всички и приятен път обратно към дома. Благодаря.